I'm going to start with an... Ще започна с много важно съобщение. А именно, има много голяма вероятност гласуването утре сутринта да бъде първата точка в дневния ред. Това е поискане на, едно, на една от групите да започнем утре с гласуването. В момента дневният ни ред предвижда проучването на комисията като първа точка и гласуването в 10 часа. И сега Искаме да проверим дали това няма да наруши програмата на експертите. Проверете си почтата по-късно и има много голяма вероятност гласуването да бъде първа точка в дневния ред. Това е поискане на някои от групите, които трябва да си тръгнат ако и така, полагаме усилия, но ако нашите експерти не могат да дойдат, ще запазим програмата в сегашния вид. Междувременно точки 10 и 11, т.е. доклада и Аконсари за взаимна помощ и становището Агрипини за насърчаването на туризма – ще бъдат разменени и точка 17 по съобщението на комисията може да бъде разгледана вместо точка 13. Така че имайте предвид, че може да се наложи да проявите малко гъвкавост. Стига експертите да приема тази промяна. И така, с всички тези оговорки се надявам и ако няма възражения, че дневният ред може да се счита за прият. Сега съобщенията. След само няколко месеца преговори е ясно, че отговорът към стратегията за цифрови единия пазар ще бъде съвместен доклад между доклада на ИМКО, комисията ИМКО и комисията по индустрия. Увериха ме, по-конкретно председателя на комисията по индустрия ме увери, че няма това да бъде в ущърп на интересите на потребителите. Аз обосновах необходимостта да се чува гласът на потребителите. Това означава, че двете комисии ще гласуват заедно този доклад, също така Комисията по правни въпроси, Комисията Либе, Комисията по култура и Комисията по заетост също ще бъдат подпомагащи по правило 54. И това е сложен законодателен акт, в който участват много комисии. Това означава, че 250 депутати ще участват и ще дадат своето мнение, меки предвид колко е важна тази стратегия за бъдещето на единния пазар. И тъй като говорим за в единен пазар, им искам да ви напомня, че заседанието се предава на живо по интернет. Всички документи са на разположение на вебсайта. Бюлетинът ни също е публикувани. Може да следите заседанието на живо. Това са единствените ми съобщения за момента. Доволни ли сте? И така, до утвърждаване на протокола от заседанията на 20-23 юни, 29 юни. Те са е, качени онлайн. Те ще се, протокол ще се счита прият до края на това заседание, ако няма възражение. Сега, актуална информация по тристранни срещи. Най-напред Тристаната среща по цифровия единен пазар. Аз там съм докладчик по правата на потребителите. Изходът беше успешен, както по края на таксите за роуминг – и гарантиране на, раз... че ще бъдат включени разпоредби за неутралност на мрежата. Преговорите продължих дълго, за да могат да бъдат решени проблемите повдигнати от съвета, т.е. операторите да не понесат загуби. В един часа през нощта преговорите по... за малко да се провелят, но крайна сметка в 2 часа сутринта успяхме да постигнем споразумение. От гледна точка на приоритетите на ИМКО, постигнахме чудесно споразумение благодарение на подкрепата на служителите, които координираха много добре работата с докладчиците в Сянка. Потребителите ще могат по-лесно да сменят доставчика и съобщения по СМС за цената на СМС и гласови услуги и роуминг на данни и инструменти за контрол на потреблението, така че потребителят може да изключи е, функцията роуминг на данни и да контролира колко данни използва. По неутралност на мрежата в договорите е, потребителите ще знаят мерки за управление на трафика, специализирани разпоредби за използването ограничения върху обема на услугите, очаквана средна скорност и възможността да се оплачат, ако услугата, която получават, не съответства на очакванията в много държави и членки, в това число и моята и Белгия, рекламира ви се определено ниво на услугата и в крайна сметка се оказва, че реалността е различна и ще има достъп до възможности за оплакване в зависимост и да прекратят договора. Има клауза за минимална хармонизация, така че ако държавата иска по-засилено споразумение, може и ще има достъп до процедура за обжалване за крайните потребителите във връзка с правилата. Благодаря на докладчите в Сянка. Следващата тристранна среща е мрежовата информационна сигурност. Андреас, искате ли да представите актуална информация? Да, благодаря Вики, благодаря колеги. Много се радвам, че можем отново да се съберем преди лятната вакансия и да видим какво сме постигнали по мрежова информационна сигурност. Искам да кажа, че съм малко озадачен от това, че сега се опитваме да постигнем споразумение при трето председателство, като имаме предвид, че всеки ден възникват нови случаи на киберзаплаха срещу европейски фирми, обществени институции. Надявам се държавите членки в определен момент да разберат, че това законодателно предложение е смислено само ако успее да обхване определени въпроси, ако предприемем стъпки към по-добър режим за мрежова информационна сигурност. На 24 юни имаше актуална информация за мандата за тристранната среща и на 29 ще постигнем, постигнахме споразумение по общия принцип, но с конкретните детайли не са решени Искам само да посоча, че според съвета това е пробив. Що се отнася до конкретните искания, все още предстои доста работа. Обеден съм, че при Люксембургското председателство ще постигнем резултати. Всички докладчи в Сянка участваха активно. Благодаря на всички. Парламентът държи на три момента. Първо, идентификация на критичната инфраструктура в директивата. И искаме това да, искаме да имаме единен и сравним подход за всички държави членки и подхода да бъде специфичен за всеки отделен сектор, а да не е хоризонтален делегираните актове от комисията няма да могат да се използват. По-добро контролиране на транспонирането на директивата, особено при дефиниране на критичната инфраструктура. Тук парламентът ще иска по-подробна информация от държавите членки, но няма да иска отделните оператори да предоставят информация. Много често има оговорки, свързани с сигурността и за това няма да искаме информация от отделните оператори, но искаме да знаем каква е конкретната структура на даден сектор в дадена държава членка ще си сътрудничим по член 8.8 и чрез националните законодателни мерки би трябвало да можем да уточним инфраструктурата. Според съвета това би трябвало да е само поискане на определена държава членка. Това не е много разумно. Всички 28 трябва да ако си 28-те държави членки получават информация за всички останали, това ще бъде за сметка на качеството на информацията. Ние постигнахме съгласие критичната инфраструктура да бъде отделена, тъй като има различни нива на критичност. И аз поисках докладчите в сянка да докладва до 16, за да можем да изясним някои въпроси и да проведем обстойна дискусия на следващата странна среща. Люксембургското председателство се надява това да стане на една заключителна тристранна среща. Аз съм на разположение за такава среща, но мисля, че на следващия етап ще има някои трудности. Надявам се, че ще успеем да се справим и че е, комис... парламентарната комисия ще даде подкрепа за усилията. Благодаря на докладчите в Сянка. Надявам се да настъпи пробив е, след лятната вакансия. Благодаря. Разбирам, че искаме, че чакаме информация от заинтересованите лица. Благодаря за работата ви по това досия, Андрея. Знам, че то е доста сложно. Следващата точка в дневния ред е доклада за нелоялната търговска практика в е, хранителна, във веригата на хранителни доставки. Докладчик е Давид Якевич. Е, това е доклад по собствена инициатива по правил 52. Е, подпомагаща комисия е Агри. Докладчика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам накратко да представя проекто доклада си. Той засяга нелоялните търговски практики или НТП във веригата за доставки на храни. Искам да ви напомня, че този доклад се появи вследствие едно съобщение на комисията към парламента и към съвета от юли 2014 година. Документа се наричаше Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни. Като предистория бих искал да кажа, че дебата по тази тема и първите опити за намиране на решение съществуват вече от много години, цяло десетилетие. Има редица доклади, резолюции, документи, някъде около 20 са те. Има резолюция на парламента от юни 2012 година. Тя засяга дисбалансите в веригата за доставки на храни. Има и зелена книга от 2013 година относно нелоялните търговски практики. Създаде се и форум на високо ниво относно веригата за доставки на храните. Има едно съобщение на комисията до парламента направено през 2013 година в тази връзка. И а, накрая, но не на последно място, искам да спомена докладите Кораца Билт и Де Йонг. Всички документи показват, че НТП са често срещани и са в ощърп на малките и средните предприятия. По този начин те по-трудно оцеляват на пазарите, по-трудно правят рискови инвестиции и по-трудно действат в трансграничен план. Всеки опит за намиране на решение с цел елиминиране на НТП в веригата за доставки на храни се проваля. Ето защо в своя доклад аз отправям ясно послание към Европейската комисия да подготви ясни определения на това какво представляват НТП. И освен това призовавам за правила и разпоредби, които да доведат до забраняването на такива НТП в веригата за доставки на храни. Имаме нужда от добро функциониране на пазарите и от честни отношения между доставчиците и продаващите храните. Имаме нужда от законодателство, за да демонстрираме кой е в публичния сектор носи отговорност за това да се следват принципите и практиките с цел да не се стига до НТП. Познанието, което сме натрупали в рамките на различни европейски институции е от полза. Аз обаче проведох и други консултации Лично се срещах с много различни е, хора, проведохме семинари в е, Европейския парламент и там чухме от е, практиците, от хората, които са в сектора и познават проблемите му, за какво точно става дума. По време на един семинар в парламента през март тази година Получихме информация за конкретни случаи, за нередности, за проблеми между доставчиците на храни и техните търговски партньори. Нямам кой знае колко време, няма сега да говоря за конкретни примери. Те са описани малко или много в проекта на текст. Няколко примера ще дам, за да представя мащаба на проблема, а той е много сериозен. На първо място искам да кажа, че тук става дума за отрасъл, който дава работа на 47 милиона души в Европа. Това е пазар с обща стойност над милиард евро. 84% от доставчиците, които работят, доставят своята продукция на големите вериги и често се стига до заплаха, до шантаж. Е, онези, които продават, казват, че ще премахнат е, продуктите им от щандовете, ако не се съгласят доставчиците да продават на много ниски цени. И в крайна сметка понякога се, се продава наистина на много ниска цена, без каквато и да било компенсация. В един от документите по темата има заключение, в което се казва, че трябва да има ефикасни и ефективни действия за справяне с проблема. Нещо подобно се казва и в Зелената книга и съобщението на комисията от юли 2014 година. Същото и заключението в доклада Де Йонг. Подобни заключения има и в доклада Кораца Билд и в резолюцията на парламента от 2012 година. С оглед на всички тези факти, мисля, че на този етап е дошло времето да се предприемат действия след 10 години на резолюции, предложения и така нататък. Най-накрая отправяме категорично искане към комисията да предприеме конкретни действия. Уважаеми госпожи и господа, в хода на своята работа чух и аргументи против моята теза и искам да кажа няколко думи в тази връзка. Всички от тези, които имат съмнение, че съществуват нелоялни търговски практики, моля, обърнете внимание на информацията, която се предоставя от млекопроизводителите, производителите на плодове и зеленчуци в различните държави, проучващите пазарите и така нататък. Без съмнение проблем има. Що се отнася до саморегулацията, има нужда от нещо подобно, но тя не може сама да елиминира проблема. На първо място, саморегулацията не гарантира, че ще се премахне фактора страх. Фактора страх съществува. Много от доставчиците смятат, че просто ще фалират, ако не изпълнят това, което ги карат да направят. Понякога се говори за доброволна система. Доброволната система може да се насърчава и развие, е, доброволната система за справяне с НТП, имам предвид, колкото повече компании използват толкова по-добре, но тя от своя страна не е в разрез с идеята да има публичен модел за справяне с проблема. На лице е естествено и правото на конкуренцията, но и то не може само да се справи с е, НТП. Повечето нелоялни търговски практики не са част от нормите в това отношение, тъй като пазара е много различен. В заключение, искам да кажа, че в хода на работата стигнахме до заключението, че има нужда от а, правни разпоредби, от тяхното унифициране в целия Европейски съюз. Чух казаното от колегите, някои искат да има отлагане, докато комисията не приключи своята работа, аз обаче съм против. Бих искал да се обърна към вас, колеги от парламента. Мисля, че ние като евродепутати дължим подобен доклад на нашите избиратели на онези, които страдат от тези нелоялни търговски практики. Познанието вече е достатъчно голямо и не трябва да залагаме всичко на карта и да чакаме какво ще се появи следващата година. Може комисията да представи своите мерки едва в следващата година. Ето защо призовавам да не отлагате решението за следващата година. Трябва да имаме ясна позиция, изразена сега. Благодаря. Благодаря. Ана Мария Кораца Билт от името на НП и добре дошла на Мария Магинес, която е докладчик в комисията Агри. Госпожа Билт, благодаря. Много се радвам, че най-накрая се занимаваме с този проблем и искам да поясня някои неща. От 2009 или 2010 посочваме с пръст проблема, доклад да го описва много добре, докладчик прочете за какво става дума. Има редица доклади, аз имам доклад относно е, нелоялните търговски практики в продажбите на дребно. Има и много добър доклад на господин Де Йонг, който е на подобна тема. В работата по доклада ние се срещнахме с различни заинтересовани страни и идентифицирахме нелоялните търговски практики като един от най-големите проблеми, с които трябва да се справи парламента. В моя доклад има една цяла глава, в която се иска комисията да направи определение, да картира, картографира проблема. По отношение на сътрудничеството с комисията Агри, сътрудничеството с Марейт, искам да кажа, че ние се опитахме да работим заедно, а не от а, а, двете страни на, на бариерата, ако мога така да се изразя. Проблема засяга всички. Има нелоялни практики в цялата верига, в доставките между компании. И тук не става дума само за малки срещу големи, Давид срещу голят. Има много големи проблеми, свързани с пиратството, с копирането. Има и е, голям проблем за покупателната способност е, на супермаркетите спрямо по-малките. Е, всички тези въпроси са обсъждани в пленарна зала, одобрявали сме текстове с голямо мнозинство. Имали сме прозрачност в разговорите. Днес говорим за конкретни решения. Какво можем да направим, за да решим проблема? И отново искам да подчертая, вече колко години разглеждаме инициативи като саморегулация, доброволно е, сътрудничество и така нататък. Искам да благодаря на всички, които се присъединиха към нашия екип от работещи постигнахме невероятен исторически напредък. И комисията също е партньор. Е, уважаеми господин докладчик, ние не работим срещу комисията, ние работим заедно. Комисията разполага с е, необходимото познание, с е, информация вследствие от консултациите. Ние не работим независимо от комисията. Ние можем да изменим онова, което ни предлага комисията, да не се съгласим с него, но не можем просто да обърнем гръб на оценките на въздействието, на различните анализи на комисията. Парламента с голямо мнозинство реши да следва така наречената инициатива за веригата на доставките. Защо това е исторически подход? Защото в миналото имаше пренебрегване, имаше нежелание да се седне около една маса. Е, в крайна сметка се стигна обаче, благодарение на тази инициатива, е, до сядане около една маса Копа Коджек, е, представители на супермаркетите, представители на търговците на, на, на дребно, на производителите и така нататък. И тези хора се събраха и работеха заедно в продължение на година и създадоха не само етичен кодекс, но и мерки за изпълнение. Ние изостанахме като че ли от целият този процес. Комисията имаше група е, посветена на е, доставките между компании, Мери е, присъстваше на, на различни срещи и какъв е сега крайният резултат? Резултата не е съвършен. Ако погледнете моите речи, ще видите, че смятам, че се работи твърде бавно, че трябва да се работи по-бързо. През януари 2015 година в парламента имаше събитие посветено на това до каква степен тази инициатива за веригата на доставките работи и дали има напредък. А напредък има. Има платформи, в които участват и фермерите. В Чехия, например, има добри примери. Е, много е, хора се присъединяват към е, подобни инициативи. Повече от хиляда компании се присъединяват към тази инициатива за веригата на доставките и тук се включват и малки предприятия. Опасявам се, че тук говорим за междинен доклад на комисията. Ще има външна оценка, която се прави от външни експерти. Опасявам се и така ще приключа, макар че имам а, още много какво да кажа. Ето, погледнете, това е инициативата за веригата на доставките. Всички криви сочат нагоре, значи има напредък. Е, искате сега да подкопаем процеса или да го подкрепим? Какви са основните проблеми, за които говорят фермерите? Те се страхуват, както и е, вие казвате, аз разбирам, аз съм от семейство на млекопроизводители. В моето семейство има една малка компания, която работи на е, пазара и е, продава на супермаркети. В моето семейство сме загубили много пари вследствие на НТП и мога да говоря за проблемите. Аз знам за какво става дума. Аз обаче търся конкретни решения. Не искам да е, заставам само на страната на конфронтацията. От конфронтация трябва да се отиде към диалог. Аз съм докладчик в сянка от НП и ще работя за това. В доклада предлагате категорично законодателство. Предлагате да се забранят НТП. Искам да попитам какво се е променило? На основата на какво предлагате всичко това? Къде има независим документ от независим играч, който не е, е участник на пазара и не е лобист? Е, къде има документ, който да е, е обективен по своя характер и който да казва, че трябва да унищожим тази инициатива за, за веригата на доставките? Е, искате сега да убиете, да унищожите едно е, малко дете, което е, те първа расте и има нужда от мляко. Ще използвам една такава метафора. Мисля, че трябва да помагаме на комисията, трябва да работим за добра регулация, това не е добра регулация. Не може да искаме от комисията в момента законодателство от е, горе надолу. Това е контрапродуктивно. Ще изпреварим е, събитията. Мисля, че трябва да работим заедно с колегите от Агри и да се справим с проблемите на фермерите. А те са а, е, три. Е, на първо място трябва да има е, жалби и искове, които да са независими е, и тайни по своя характер. На второ място да има независимо разглеждане на исковете, а именно да не е един и същи супермаркет този, който решава дали има НТП. И на трето място санкциите. Не казвам, че всички решения са прекрасни, има проблеми, но има напредък и нека да се осланяме на напредъка. В доклада в момента, особено в параграфи 12 и 19, там като се казва, че схемите не са достатъчни е, за окончателното премахване на НТП поради липса на ефективни механизми за прилагане на разпоредбите, и е, освен това, по-нататък се призовава комисията да забрани НТП. Не знам как комисията може да забрани тези е, НТП. Къде е полицията, която ще следи за тази забрана? Толкова от мен, госпожо председател, говорих май малко по-дълго, отколкото трябва. Не Мисля, че парламента трябва да стъпи на онова, което вече е прието, а не да се обръщаме сега на 360 градуса, казва оратора. Сега ще приключи и ще дам думата на колегите, за да чуя те какво има да кажат. Олга Сенялова. Домовит чески, Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на чешки. Най-напред бих желала да благодаря на докладчика за проекта на доклад. Нямам много, толкова наброй критични бележки, колкото прежде е говорившата колега, тъй като според мен на, на този първоначален етап докладчикът се е справил прекрасно и Трудът му е добра основа за бъдещите ни дискусии. Според мен в проекта на доклада много добре се описва положението във веригата на хранителните доставки. Съгласна съм, че нелоялната търговска практика е много сериозен проблем. Според мен никой не успорва това. Следователно този проблем се нуждае от нашето внимание. Би трябвало да създадем дългосрочен, комплексен подход – в цялата тази сфера на ОСП, вътрешния пазар и хранителната верига, тъй като трябва да повишим договорната мощ на слабите звена в тази верига, да дадем повече възможности на потребителите и да повишим конкурентоспособността на участниците на пазара. С концентрацията намалява броят на участниците на пазара. Всъщност това може да се отрази отрицателно на цените и според мен прозрачността в цялата верига трябва да бъде разширявана. Включително трябва да се знае как се образуват тези цени. Основният проблем е премахването на диспропорциите във вътрешния пазар, до които води нелоялната практика и как да се подходи към отношенията между производителите, разпространителите, търговците на дребно и земеделците. Но това е нещо, към което имат отношение и колегите от Комисията по земеделие. Съгласна съм с докладчика по въпроса за саморегулирането. Той има своята роля, но не може да се надценява като средство за борба с нелоялната практика. Е, необходимо е да се е, усили саморегулирането, но то не обхваща цялата верига и не участват е, предприятията масово в него. Въпреки всичко, подобни доброволни инициативи следва да бъдат подкрепени. Бих се радвала, ако повече производители, повече дистрибутори, повече търговци участват в тази инициатива, особено малките и микропредприятията. За да не се стига до злоупотреба с господстващо положение на пазара, трябва да съчетаваме доброволния подход с законодателния подход. Могат да се възприемат, например, е, минимални законодателни изисквания за отношенията в веригата и за тяхното спазване да се следи. Това може да стъпи върху модела, възприето докладчика в точка 18 от проекта. Също така е добре да дадем определение на нелоялна практика, като посочим и примери. Решаващият фактор в отношенията между търговските партньори е ефектът на страха. Той трябва да бъде преодолян. Искам също да спомена отражението на нелоялната практика върху крайния потребител, нещо, което липсва в доклада. Това може да се окаже е, проблем поради е, високите маржове при злоупотребата с господстващо положение и е, поради натиска, който всички тези действия оказват върху цените. Подобен натиск, както казва и докладчикът, се разпределя в цялата верига в резултат на това някои производители спестяват инвестиции, не извършват иновации, е, лишават се от суровини, е, намаляват заплати. Това също трябва да бъде дискутирано, защото то има отношение към доброто функциониране на веригата на доставки в Европейския съюз. Това са коментарите ми. Очаквам по-нататъчното сътрудничество с докладчика. Благодаря. Робер, Госпожо председател, драги колеги, обсъждаме наистина стратегическа тема. Тя е чувствителна, но комплексна. Благодаря на докладчика, защото е правилно да се посочи, че много малки и средни предприятия се страхуват от това, което може да им се случи. Няма прозрачност, няма свобода на изразяване. Е, като че ли е, между различните е, брънки на тази продоволствена верига на места цари терор. И за това е редно добре да бъде и описано това, което са могли да предприемат е, държавите, е, за да не е положението още по-лошо, отколкото е сега, макар че той също парламента и в комисията, както припомни Яна Мария, е, сме се занимавали с тази тема. Тя имаше доклад, е, господин Де Йонг бе направил е, доклад. Това са много важни доклади от предишния мандат на парламента. Това е тема, която познаваме едновременно добре и зле. Познаваме я добре в законодателната си дейност, защото редовно се занимаваме с нея е, подозираме, е, защото нямаме много сигурна информация, е, какво означават тези злоупотреби за дисфункционирането на малките и средните предприятия, какво означава разпадането на търговските инициативи следствие на подобна нелоялна практика. Мисля, че ние всички сме съгласни, че трябва да се действа. Въпросът е как да се действа и как това да се направи резултатно. И тук стигаме е, до същината, до сърцевината на задълженията си като законодатели. Вярно е, че разискваме доклад по собствена инициатива, но именно такава е сърцевината на законодателната ни дейност. Длъжни сме да проявим ефективност. Аз най-напред смятам, че не е възможно по подобна тема да не работим в сътрудничество с Европейската комисия. Европейската комисия и ние не трябва да се намираме в състояние на състезание и конкуренция, а трябва, напротив, силно да се координираме. Комисията извършва анализи, тя изготвя законодателните проекти и ние имаме възможност да я замолим възможно най-бързо да предприеме действия за внасене на необходимите изменения. И също така, когато подготвя проекти, да се стреми към максимално високо качество. Не може обаче и да се състезаваме с часовника. Не трябва да дублираме работата, е, не трябва да е, нарушаваме целостта на анализа. Е, комисията е лансирала инициатива, за която има отделен доклад. Това ще е възможност да съберем допълнителна информация. Надявам се, че споровете, т.е. сроковете ще бъдат спазени. Но пак казвам, че е, не е редно е, да не се предприема действие от наша страна, без да изчакаме инициативата на комисията и нашия доклад по нея. Председателят на комисията работи под едно мото. По-добро регулиране означава по-малко регулиране. Не бива обаче да допускаме липса на координация с оценката и подготвителната работа в комисията. Смятам, че трябва да се действа бързо. Смятам, че е, не трябва да се изчаква безнаказано дълго време. Трябва да има координация между европейските институции и от е, тази гледна точка ще изчакаме доклада на комисията е, и ще видим какви мерки тя ще предприеме, но ще действаме и успоредно на нея. Второ, казах, че темата е комплексна и чувствителна. Нека не забравяме, че това са е, въпроси, които вълнуват нашите общества отдълго. Има национални законодателства, които много се различават. Тук наистина е необходимо да законодателстваме когато дойде подходящият момент за това, но не бива да действаме като слон с такларски магазин, както казваме на френски. Е, не бива да съсипваме това, което е направено в държавите членки и което на някои места е много качествено и дава добри резултати, няма нужда от реформи. Не бива е, законодателството да бъде, което ние приемаме, да бъде прибързано и е, да разруши това, което националните законодателства са постигнали в борбата си с нелоялната търговска практика в продоволствената верига. Това са първите ми съображения. Днес трябва да направим е, стратегическа рамка, в която да се разположим. Трябва да защитаваме малките и средните предприятия. Прави сте, колеги, да казвате, че потребителите не следва да бъдат забравени. Те също са в сърцевината на всички тези процеси и е, те също трябва да бъдат е, наш приоритет, защото ние сме комисията, която ги защитава. Това обаче е стратегията, от която трябва да изходим. Надявам се да съм бил и ясен. Е, позволете ми и някои по-дребни бележки, е, формални. Е, не смятам, че е нормално е, с нощи преди заседанието да разполагаме е, само с английския вариант на този доклад. Мисля, че все повече се влушава работата на институцията, подготовката. Ние работим по тема, която е на нашето внимание отдавна. Бих желал да поставя официално искане към бюрото и към екипите, които работят в парламента, да имат предвид, че има правила в Европейския съюз. Европейският съюз няма един единствен официален език, има си споразумение, има си ред за начина по който трябва да работим и този ред трябва да бъде спазван. Благодаря. Um, just bear with us because the... Моля за малко търпение. Е, проверяваме. Би трябвало да е съществувал варианти на други езици. Ще проверим точно защо се е получило така. Шест. Вече съществува проектът на шест езика. Може би има проблем с превода на френски. Не съм Е, това не се дължи на работата на докладчика, а е просто на е, момента от годината, в който се намираме. Извинявам се. По някаква причина да, вашият вариант не е стигнал до вас. Денис. Благодаря, Вики. Ако ми позволите малко да направя ретроспектива, Бях направил доклад за плана за действие и там се споменаваха нелоялните търговски практики. Това бе оставено за резолюция, при която да направим нов анализ. След дискусията в Комисията за вътрешния пазар и с колеги от други комисии, решихме че е съвсем лесно за нас и естествен наша наклонност незабавно да предприемем действия за приемане на законодателство. Но тук, ако имаше законодателство, ако можеше да се образуват съдебни дела, да се дават на съда супер маркетите. А ако искате да се борите с тях, най-добре е да го правите извън съда, защото те се страхуват да не изгубят клиенти. На времето решихме да не приемаме нормативен акт, защото Идеалният вариант беше е, да се създадат доброволни структури, включително такива за медиация, които да дават възможност е, за анонимни жалби. За анонимни жалби, а когато отидете в съда, не е възможно да останете анонимен, ако съдите супермаркета. И на времето така преценихме да, пред, да оставим време и да дадем възможност на доброволните механизми да се развиват, за да видим дали те ще са ефикасни. Е, искахме да изтълкуваме съмненията си в тях на полза. Сега обаче сме извървели още част от пътя, време е за оценка. И аз отдавам дължимото за работата, която върши докладчикът. Аз е, обаче е, трябва да знам дали комисията ще възложи външно проучване, е, за да прецени ефективността на тези доброволни механизми. В началото бяхме много предпазливи и сега не би трябвало внезапно да се впускаме в законодателна дейност. Трябва да се действа постъпателно, да се знае кой механизъм работи? Аз силно споделям позицията на земеделците, които искат да получат справедлива цена за труда си. Е, но е, всевъзможни хора лобират пред нас е, за всякакви механизми и така се стига до приемането на изпразнени от съдържание нормативни актове. На мен ми се иска механизмите да работят, бъдещото законодателство да работи. Ако това не стане е, с е, доклад, ако е, не става така, както сме го започнали, ще трябва да преминем към един по-общ дебат за това доколко полезно е нашето законодателство. Мисля, че не действаме в правилна поредност и не мога да подкрепя подхода възприят от докладчика. Благодаря, го Солтес. От зелените? Няма ли представител от зелените, който да се изкаже? Марко Зуло. От ЕФДД. Си. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. И аз искам да направя някои уточнения. Говорим за нелоялната търговска практика в веригата за доставки на храни. Това е проблем не е само на законите, това е реален проблем. Данните показват, че тези практики водят до изкривяване на пазара. Последиците от това се носят не само от производителите, които не получават справедлива цена, но и, и от потребителите. Те не са, нямат сигурност за цената и качеството на това, което купуват защото това, което намират, следва друга логика, а не логиката да гарантира на всички участници на веригата признание за положените усилия. Заедно с това, мен ме озадачават е, някои въпроси. Когато има проблем, той трябва да бъде решен. Не виждам как може да бъде решен, като се остави всичко на доброволното, на доброволните решения, доброволните действия не виждам как ще се променят нещата от тук на сетне, след като до сега доброволният подход не е дал резултати. Не ми се изтрува конкретно проблемът да се решава от държавите членки, т.е. те да носят отговорността. Ние говорим за единен пазар и следователно е необходимо европейски подход. Докладът на Европейската комисия ще, донесе, ще ни даде допълнителна информация, но според мен и ние в Европейския парламент можем да дадем своя принос. Нека да има две становища, от които да тръгнем. В заключение смятам, че е задължително като минимум да предложим рамков инструмент на европейско ниво, т.е. да се определят от тези основи, от които да е, изходим и след това възоснова на доброволния подход е, да, се, да направим така, че да сложим край на нелоялните търговски практики. В е, списъка се записали госпожа Магинес и Андреас Шваб, Мария Грапини, Никола Данти и аз самата – някой друг иска ли да се изкаже? мрейте. благодаря. Госпожо председател, благодаря на колегите в ИМКО. Благодаря на докладчика. Няколко общи коментара и след това по-конкретни такива. Радвам се, че работим като партньори по този доклад. Не става дума за фермерите, става дума за цялата верига, става дума за екология, устойчивост на веригата за доставки, растеж, устойчивост, единния пазар и разбира се селското стопанство и фермерите. Тук има много становища и слушахме ги тази сутрин и слушахме ги и в Комисията по селско стопанство, така и трябва да бъде. Имаме нужда от дебат. Второ, няма да имаме иници... нямаше да имаме инициатива за веригата с доставки, ако ние в парламента не бяхме окажили, оказали на, натиск. Ние сме тук заради оказания натиск. Моля, не отслабвайте натискът, защото се създава едно впечатление, че комисията е най-мъдра, нека тя да предприеме нещо. Моето становище е малко по-различно и съм готова да го защитавам. Това е и нашата работа като избрани представители е да оказваме натиск по въпрос, който е важен за нашите граждани. А не смятайте, че комисията е единна. Там има разделение. Ние сме част от процес за взимане на решения. Целта е ситуацията да се подобри. Ясно е, че веригата на доставки на храни е раздробена и нелоялните търговски практики са неизгод, вредят и на потребителите, и на потребителите. Що се отнася до по-доброто нормотворчество, аз не съм, не смятам, че законодателството ще бъде лесно. Не смятам обаче и че трябва да кажем, нека не го правим, защото това би говорило за слабост. Не забравяйте, че няколко държави членки, представени в тази зала, вече са приели законодателство Испания, Ирландия. Е, и това е така, защото в техните държави има проблем. Това, което трябва ние да направим, е да си дадем въпроса, трябва ли да има регламент на европейско ниво, който да е общ за всички и да регулира тези въпроси. Що се отнася до е, бързината, с която вървим, не можем да бъдем обвинявани е, в това. Отдавна работим, но трябва да бъдем последователни и това да се запази. Не смятам, че ние е, скачаме, правим скок към приемане на законодателството. Онова, на което държа е комисията да не сметне, че, при, че ние не вярваме убедено в това, което правим. Аз мят, не вярвам, че заложените крайни срокове са реални. Смятам, че наш дълг е да отговорим на това, което казва комисията, имайки предвид това, което беше изказано тук и в други комисии. И за да обобщя, госпожо председател, приветствам сътрудничеството, доклада. Доклада ми ще бъде представен в Комисията по селско стопанство през сесента. Надявам се, че колегите от Тимко ще се присъединят към нас за този дебат. Тук става дума за хляба, така да се каже, за основното. Става дума за това, което купуваме. Това имаме несъвършен пазар, който се нуждае от нашето внимание. Благодаря. Председателката, благодаря Андрея Шваба. Благодаря на докладчика, на докладчите в Сянка и всички, които работиха по това досие. Нека да изясним нещата. Не говорим за трудности в дистрибуцията на сълскостопански стоки. Говорим на макро ниво на за нелоялна търговска практика. Следователно не говорим само за конкретен сектор е, в е, миналото по време на предишния мандат не винаги взимахме последователни решения, затова не съм напълно съгласен с колегата Магинес. Ние разполагаме с компетенции, трябва да използваме и колегата Кораца от е напомни това. Ние продължаваме да оказваме натиск и този натиск се оказва от двете комисии. Нека не забравяме, че може би в не всички страни, но така или иначе има инициативи, които доведоха до сътрудничество и взаимодействие за решаване на проблеми. Съжалявам, че Ситуацията на пазара в различните държави членки е различна. Някои държави е, държат е, на своите норми. Ето защо тук трябва да предприемем нещо. И в в Комисията по вътрешен пазар и в Комисията по селско стопанство да намерим един общ подход. За тази цел има нужда от натиск. Мисля, че трябва да силим сътрудничество в всички области, това число и селското стопанство, така че двете комисии да излязат с съвместими позиции да не избегнем разделение между двете генерални дирекции. Ако направи това, парламентът ще свърши чудесна работа. Мария Грапини има думата. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Тяхната задача е много сложна. Нелоялните търговски практики а, е, са проблем. В всички страни си слушах Кораца би от много внимателно. Има такива практики в е, различни вериги и както каза Андреас, е, има проблеми, които са специфични за страните. В Румъния древните производители на плодове, зеленчуци, мляко и млечни произведения трябваше да изхвърлят продукция, защото нямат сила, за да преговарят. Те не могат да включат продуктите си във веригата за доставки. Нека да видим как да дефинираме господстващо положение, как може един дребен производител да докаже, че е поставен в неизгодна ситуация. Да, можем да работим с комисията, но на мен ми е странно нещо друго. Прочетах много внимателно доклада на комисия. Там се казва, че има е, много нелоялни търговски практики. Те са установени, но в точка 6 на заключенията се казва, че практиките на различните участници са справедливи е, и лоялни, но това е в заключението. Как е възможно да има такова заключение от страна на комисията? Да, Справедливо е парламента да събира колкото може повече информация и след това да обърне внимание на комисията, че не може да се представя толкова кратко проучване. Знаем, че в миналото е, са се изпращали въпросници на 200 300 малки и средни предприятия. На тази основа да се разработи проучване. Ние в Румъния гласувахме кодекса за поведение между великите доставките и дребните производители и този кодекс се спазва. Той беше гласуван в националния парламент. Така че, може би, трябва да се обърнем към опита на държави членки, които са успели да премахнат неуямните търговски практики. Разбира се, потребителите и техните права са важно съображение. Да не говорим и за укриването на данъци. Древни производители продават на черния пазар, просто защото не могат да влязат на регламентирания пазар. Ето защо ние не можем да допуснем толкова повърхностно заключение, което казва, че цените са справедливи. Господин Данти, благодаря госпожо председател, благодаря на докладчиците, благодаря на колегите за дискусията, проведена много добрата основа, осигурена от доклада. Нека да кажа аз няколко думи. Аз мисля, че уместно за комисия като нашата, която се занимава с проблемите на вътрешния пазар, да се опитаме да осигурим по-балансирана верига за доставки. Ето това е тема, по която разговаряме от години. Това е предмет на различни доклади и инициативи, в това число и на нашата комисия. Ясно е, че днес големите дистрибуторски вериги са, имат господстващо положение, те определят цените и често създават картели много често големи дистрибуторски групи, те са много ограничен брой, не може да се каже, че има голям брой вериги, които се конкурират помежду си. Тези вериги създават картел и налагат ниски цени на веригата за доставки на храни. Искам обаче да ви напомня, че става дума за селското стопанство, но, са, но засяга и онези, които преработват селскостопанските продукти. Аз мисля, че това е нашата цел, как можем да реализираме. Доброволният подход има своите достоинства, но нека да оценим опита от последните години. Аз мисля, че имаме нужда от една нова стъпка, както беше казано, да много е трудно да се е, регламентира в тази област, тъй като става дума за свободата на предприемачеството и така нататък, но така нататък трябва да създаде баланс в веригата за доставки на храни. Мисля си за една тема, която може би е, би било добре да включим. Защото тенденциите, на които сме свидетели, са явни преди имаше търговска, е, търговски взаимоотношения между големите дистрибутори и производителите. Сега има още едно явление, а именно частните собствените марки на големите вериги за доставки. Те купуват не само стоки е, от определена марка, те получа, те купуват от производители и слагат на тях собствената марка. И днес веригите, големите дистрибуторски вериги продават както висококачествени, така и по-низкокачествени стоки. Ами, някои от продуктите са с географско обозначение. Това води до изкривяване на пазара. Понякога продуктите, които не са маркови, са всъщност липса на прозрачност по отношение на производителите, на потребителите. не знаят кой е производителят, къде е било, произ... било произведено това, което купуват. Аз мисля, че това е практика, с която трябва да започнем да се борим. Защото в крайна сметка ние, ние ще оставим е, в противен случай извън пазара една голяма част от производителите и преработвателите. Това не засяга само отделните държави. Андреас, нека да ви кажа нещо. Миналата седмица купих бира в един италиански супермаркет. Тя беше обозначена тъкмо по този начин с марката на супермаркет. Бирата беше много хубава. Разбрах, че е произведена в Германия. Проблемът не засяга само една държава, Проблема засяга всички нас. Мисля, че това е тема, по която не е достатъчно да зададем основните насоки, след това да оставим държавите членки. Бирата в Германия, бирата произведена в Германия е много високо качество. Предполагам, че има италиански продукти в е, германските супермаркети. Мисля, че Европа трябва да е, предприеме в това число и законодателни мерки. Сега, ако може и аз е, да кажа няколко думи, знам, че разискванията продължиха дълго, но това се дължи на интереса към темата. Благодаря на онези от вас, които ни представиха актуална информация за работа в парламентарните комисии. Това е полезно за онези от нас, които са нови в тази комисия, да се, защото можем да се получим от вашия опит. Очевидно, че, става, че това е проблем на Давид и Голият, големите доставчици и малко наброй големи доставчици и много наброй малки доставчици. Ето това е нелоялната търговска практика. Доставчиците би трябвало да могат да се жалят и да предприемат нещо в своя защита, без да се страхуват е, от е, ответни мерки. Въпросът, е, който се възниква е дали имаме нужда от европейски закон, който да постави извън закона на явната търговска практика или имаме нужда от възможности дребните производители да могат да предприемат действия, които да променят поведението на големите закупчици. В моята страна създадахме еквивалент на инициативата за верига на доставките с яшен кодекс за поведение. Там се казваше какво може и какво не може. Това не е задължителна дефиниция, защото знаем това е сектор, който непрекъснато се развива, но се определя ясен кодекс на поведение и след това законодателството е, решава има арбитър, който прави преценка, който може да налага санкции, да глобява и да бъде арбитър. Тази роля, тази функция като че ли дава резултати. Не само спадна броя на жалбите, но и броя на онези, които са готови да се жалят, се повишава в миналото някои казваха, няма да се оплаквам, защото ще си загубя клиентите. Сега жалбите се разглеждат сериозно и има много по-малко нелоялни търговски практики. Според мен е много хубаво това, че има такава инициатива за верига за доставките на храни. Мисля, че е много хубаво това, че веднъж годината те могат да се явят пред парламента или други органи, за да можем по много прозрачен начин да изразим проблемите, които ни вълнуват и да има трансграничен и транспазарен принцип. Докладчикът от Комисията по селско стопанство каза, че има и други инициативи в държавите членки. Очевидно работи се и се работи добре. Не съм убедена, че европейската забрана ще даде е, резултати поради страха, който може да създаде от дребните доставчици Нека да видим как да включим положителните моменти в доклада и в страните, в които няма система, която дава резултати, да се получи от там, където, дава, където има резултати. Съжалявам, че с нощи докладите не бяха на разположение на френски. Разбирам, че вече са на разположение на други езици. Е, но това е така, защото навлизаме в летния, репоят, в летния период. Някой от е, комисията иска ли да се изкаже? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратка. Дебата вече продължава достатъчно дълго. Приветстваме интереса на депутатите към този проблем, нелоялните търговски практики или НТП. Съгласни сме, че НТП съществуват, Както казва обаче проекто доклада, има развитие през последните няколко години. Доклада отчита усилията на форума на високо ниво, отчита създаването на най-добри практики и отчита и инициативата за веригата на доставките. Естествено, ние искаме от компаниите по веригата на доставките да следват най-добрите практики. Доклада споменава инициативите и в рамките на държавите членки, които създават регулаторни рамки и рамки за изпълнение срещу НТП. Подобни рамки бяха въведени или създадени неодавна в много държави членки. Както знаете, и това се спомена тук в залата, комисията прави своята оценка. Комисията обещала да представи доклад. Имаме и съобщение от юли. В оценката има два елемента и искам да подчертая това. В разговора до сега много се говореше за оценката на инициативата за веригата на доставките и това е важна част от оценката. Има обаче и оценка на регулаторните рамки и рамките за изпълнение на национално ниво. Вече проведохме две срещи с държавите членки. На едната среща имаше представители на самите държави членки и имаше и друга среща с представители на различните органи за изпълнение. Те са много разнородни в държавите членки. Това обаче показва, че има сериозен интерес и че темата се разглежда много сериозно на национално ниво. Тези е, две подоценки, е, тук трябва да спомена, че има подоценка и на доброволните инициативи на национално ниво, е, стига естествено на национално ниво да има доброволна инициатива, всички тези оценки ще се появят Както сме обещали, очакваме да има доклад през първото три месече на 2016 година. Знам, че този факт ще разочарова много от вас, които искат да видят резултатите по-рано, но е, начинанието е много важно, разговорите продължават вече дълго време и ние не искаме да претупваме нещата, Искаме да представим положението и по отношение на регулацията в държавите членки и по отношение на инициативите за верига на доставките. Такива подробни оценки, за съжаление, отнемат време. Разбирате, че не мога сега да изпреварвам събитията. Не знам какви ще бъдат резултатите от цялата тази работа. Така или иначе, всички европейски общи действия ще трябва да стъпят на националните мерки, които са предприяти вече. Ще следим работата на парламента и ще продължим да сме във връзка с вас. Благодаря. Благодаря и сега давам думата на докладчика. Вече закъсняваме с около 30 минути, така че ви моля да сте кратък. Не разбрах, аз имам 30 минути или закъсняваме с 30 минути? Така или иначе, искам да благодаря на всички, които се изказаха. Искам да благодаря на тези, които ме поздравиха и на тези, които отправиха критики. Имаше хора, които изказаха и съмнение. Искам да кажа няколко думи по две обвинения – на първо място ние не се опитваме да заменим Европейската комисия. Ние даваме нашата позиция възоснова на нашите консултации, нашия анализ на наличните документи. Доклада е доклад по собствена инициатива. Така че не ме обвинявайте, че се опитвам да иззема правомощията на комисията. Това не се случва по никакъв начин. Работата по доклада започна миналата година. В хода на процеса обаче много време се загуби, е, за да се обсъждат споделените правомощия между комисиите ИМКО и АГРИ. Почти цяла година се загуби е, в подобни разговори и аз се срамувам, пред своите избиратели, че се забавихме толкова много заради такъв въпрос. НТП съществува във веригата на доставките и трябва да бъдат премахнати. По такъв прост въпрос не можем да изкажем ясна позиция и това вече отнема цяла година. Позицията на Европейската комисия е релевантна, аз се оценявам, но не можем да чакаме още, защото това може да отнеме още 9 месеца. На следващо място, казва се, не трябва да а, правим излишно законодателство. Това не е валиден аргумент. Тук обръщам се към господин Рошфор. Ние като парламент създаваме наистина много нерелевантно законодателство на не толкова важни теми. Но тази тема е важна. Тя засяга 50 милиона европейци и пазарния дял на много компании. Това законодателство не може да е излишно или бюрократично по своя характер. Изказва се и опасение, че ще нарушим съществуващите добри практики и вече постигнатото. Някои от практиките може да са доброволни, казва се. Искам да подчертая, че ние, и тук се обръщам към господин Де Йонг, не предлагаме конкретни санкции и конкретни регулации. Ние не посочваме с пръст конкретни компании, не посочваме хора, които трябва да бъдат санкционирани, тъй като те злоупотребяват с господстващо положение. Има други, които да се занимават с това. Ние просто искаме да изкажем своето независимо мнение като парламент по този въпрос. Какво, какво смятаме тук? И мисля, че ние не можем да се отказваме от своята привилегия да изкажем своето мнение. И това с цялото ми уважение към работата на комисията. Нашата позиция не може просто да бъде последица от позицията на комисията. Не, ние имаме собствено виждане, ние разговаряме с своите избиратели, разговаряме с много хора, стотици разговори провеждаме. Има хора в избирателните райони, които идват и казват, помогнете ни, това е проблем на пазара, на веригата на доставките. Е какво сега да кажем на тези хора? Не ще чакаме комисията да се накани да си свърши работата. Госпожа Кораца Билт Говоря за обективни документи, които не са резултат от лобиране. Съвсем накратко моля за търпение, госпожо председател. Съобщението на комисията от юли 2014 година казва следното, цитирам. Фермери и доставчици, които са малки и средни предприятия, показват, че на, съществуването на административен орган, който да може да дава ход на, на процедури по обжалване, би бил изключително полезен. Край на цитата. Това е позицията на комисията. Мисля, че комисията е независима и мисля, че е професионална. Ето сега нашата собствена резолюция. Цитирам. Призоваваме комисията в съответните случаи да предоставя общност на регулация, която да не води до намеса на пазара, но да е от полза за всички доставчици и продаващи. И освен това, призовава се за създаване на административни решения и възможност за намиране и на е, съдебни решения. Следващ цитат от 2012 година. Призовава се създаването на списък, черен списък с компании, които нарушават законодателството и се призовава за премахване на възможността за така наречените такси за слагане на штандовете. Мисля, че комисията е обективна институция. Следващ цитат. Призовава се комисията да създаде законодателство с цел забрана на нелоялни търговски практики възоснова на списък с най- разпространените практики, които се използват от по-силния партньор и за които по-слабия партньор поема разходите. И накрая последният цитат, това е цитат от един от докладите. Ето го. С съжаление отбелязваме, че съществуващите инструменти не се използват най-вече от страна на МСП поради тяхната економическа зависимост и поради страха, че ще загубят а, своя пазарен дял. Обръщам се към комисията и към държавите членки да намерят начин за възстановяване на доверието и за да се намерят конкретни решения. Това са думи на госпожа Кораца Бил. Това е цитат. Призовавам всички вас е, да не се лишаваме от е, възможност е, да изкажем своето мнение. Нека да не чакаме 9 месеца и може би ще накараме комисията да поработи малко по-бързо. Председателката. Много а, закъсняваме и не искам да а, отнемам от времето на продуктовата безопасност и споразумението с САЩ. Търговското споразумение. Искам да приканя докладчика да се срещне с различните докладчици в Сянка като цяло имаме споразумения, но има и нюанси, е, има неща, които трябва да се изчистят. Какъв е крайният срок за внасяне на измененията? 17 септември. 17 септември и се надявам, че ще можем да стигнем до общо решение и да се надяваме, че текста ще е наличен на всички езици. Сега преминаваме към една презентация от страна на организацията ProSafe 10 е, години ProSafe съвместни действия за наблюдение на пазарите. Тук е господин Николас Оли. Благодаря за това, че сте тук. Веднага ви давам думата. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата и за възможността да ви запозная с работата на платформата ProSafe през последните 10 години. Най-напред ще ви кажа нещо за себе си, след това ще ви запозная с ProSafe като организация, ще ви кажа какви са общите ни действия, какви резултати сме постигнали, какви поуки сме извлекли и какъв е по-общият ефект на нашите съвместни действия. Аз се казвам Николас Оли. На английски е Ойл, на немски е Ел. Е, в Делфт до 1971 година съм учил органична е, химия. След това съм работил 11 години в хранително-вкусовата промишленост. В последствие започнах да работя е, за най-големия надзорен орган на пазара на е, храните и на нехранителните продукти в е, Холандия, след което 1991 година станах съосновател на ProSafe е, всъщност, е, следващата година отбелязваме 25-та си годишнина. От 2005 година съм независим консултант, бил съм в Чехия, Туркия, е, Турция, Ливан в това си качество и от 2010 ръководя ProSafe. Най-напред бих желал да цитирам Комисията за вътрешен пазар и правата на потребителите. Цитирам един ваш доклад от 2011 година. В него беше отбелязана платформата ProSafe. Надявам се някой от вас да си спомнят това. И много съм ви благодарен за този цитат, тъй като той бе уникална подкрепа, много полезна за по-нататъчното ни функциониране. Ще се опитам да ви разкажа една история с много положителен оттенък е, за това, което сме направили. Няма да ви казвам е, какво бихме могли да направим. На това ще се спра само в последния си диапозитив. Всъщност, какво представлява платформата ProSafe? Както ви казах, тя бе създадена през 1991 година от е, физически лица служители натоварени с надзор на пазара. Ние имахме желание да водим дискусии по най-различни въпроси. Например, какви са разликите между държавите членки, и как може да обменяме опит помежду си и така се почувства необходимостта да бъде създадена наша организация. Това е неправителствена организация. И тя има формата на фундация, учредена в Холандия. Ние сме юридическо лице от 2002 година. Като първата ни съвместна акция беше през 2005 година. За тази акция се постарахме да анализираме общите аспекти на надзора върху пазара. До този момент нямаше нито една публикация посветена на надзора на пазара. Това беше е, и една от първите ни инициативи. Публикувахме такава книга през 2008 година. Тя бе преведена на множество езици. За последно видях да е преведена на руски и японски. От 2005 година, както ви казах, до сега сме провели 21 съвместни акции, свързани с общо 37 потребителски продукта – някои от тях са били предмет на наши акции повече от веднъж. Държавите е, членки е, участваха в нашите акции чрез работното време на е, своите служители на стойност 5,9 е, милиона евро, а комисията участва в акциите ни е, с парична вноска на стойност 13,8 милиона евро. Кой участваше в акциите ни? всички държави членки и две имащи право на участие в тях държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия. Мога да кажа обаче, че не всички държави членки са участвали в акциите ни еднакъв брой пъти. Приоритетът ни винаги е бил и остава сътрудничество в надзора на пазара и проследяване на продуктовата безопасност. Тук имаме офис в Брюксел с четирима души служители на Авени Дезар. Защо извършваме съвместни акции? Най-лесното обяснение е, че имаме едно общо законодателство в европейското економическо пространство, но 31 различни национални е, режима за надзор на пазара. И между тези национални режими съществуват разлики. За да ги преодолеете, трябва да си сътрудничите, да обсъждате с колегите си и да се учите един от друг. Вторият важен момент е, че е необходимо сътрудничество и през границите, тъй като при свободното движение на стоки се движат не само безопасните, но и опасните стоки. Знаем, че когато усилията за е, проследяване, спазването на изискванията не са равномерни навсякъде, това вреди на единния пазар, тъй като се нарушават единните условия за всички предприятия. Какви са предимствата на съвместната акция. Извършва се координирано пробовземане и тестване. Това е по- означава по-висока ефективност. Освен това, резултатите се тълкуват по единен начин между всички държави членки. За да преодолеете различията в режимите, такова единно тълкуване е необходимо. И тук съм отбелязал по-скоро едно предизвикателство пред нас – хармонизирано контролиране за спазването на условията. Това е най-трудната ни задача. На нея ще се спра малко по-късно. Ето примери за продуктите, които бяха предмет на наши съвместни акции през първите 5 или 6 години. Шлемове, проходилки, играчки е, за детски площадки. Ще ви покажа някои от резултатите, свързани с тези проверки по-късно. След 2011 година променихме модела на съвместните си акции, създадохме нещо като модел шапка. Следим различни видове, различни категории продуктова дейност. 4 до 6 категории, които включват множество продукти. Това означава, че е необходимо вече да се определят а, приоритети, необходимо е да се увеличи бюджета за тестовете и да се разработят нови методи за справяне с различни хоризонтални въпроси. Тук се извършва анализ на риска, създадохме модул за обучение в интернет, хората могат да се обучават как да извършват проверките. Като използват компютъра си, извършваме общи обзори, правим работни срещи, конференции. Това означава също управление и координация на проекти и на последно място, но само като изброяване, и е добре вие да го знаете, ние Предоставяме резултатите от всички съвместни акции на всички органи за надзор на пазара, дори те да не участват в акцията. Всички държави членки разполагат с тези резултати, за да могат е, в момента, в който получат резултатите, да започнат да извършват проверки, дори и да не са участвали в общата ни акция. Тоест, обменяме резултатите, за да повишим общата ефективност на дейността на надзорните органи. Ето как е, се е, развиват съвместните акции за различните категории и продукти през последните няколко години. Виждате сумите в милиони евро. Това означава помощ от страна на Европейската комисия. Към тях се добавят 30% от тази стойност, е, които 30% се финансират от държавите членки. До е, тази година сме успели да стигнем е, ниво от 2 милиона евро. За следващата съвместна акция имаме на разположение 2,5 милиона евро. Е, за сега са се записали за участие 28 държави членки, но от тях ще участват 39 различни надзорни органа. Това означава, че организацията на надзора на пазара е наистина много разпокъсана в държавите членки. Какъв е профилът на една съвместна акция? Винаги има ръководител на проекта, Съвместната акция е нещо като проект и винаги има ръководител на проекта от държавите членки. Ние сме органи на държавите членки и те трябва да поемат ръководството на акцията. Използваме независим консултант като координатор. Той осъществява ежедневното управление на дейността, води протоколи, прави отчети и други подобни. Планът за изпълнение на съвместната акция винаги се прави заедно с участниците. Подходът ни е такъв на сътрудничество, а не на налагане отгоре надолу. Провеждаме срещи 5-6 на брой за период около 26 месеца. Ако се извършва пробовземане, то винаги се извършва колективно Координира се от ProSafe тестването в лабораториите. Ако е необходимо сключване на договори, ние сключваме договорите след търг. Държавите членки предприемат действия за контрол и търсене на отговорност при неспазване на правилата. И при този режим е, ето потребителските продукти, е, които сме подложили на е, проверка. Е, виждате, е, че някой път е, има цифри зад думите. Това означава трета, четвърта, втора поред проверка. Имаме и съвместна акция, насочена към Китай. Една проведохме и приключихме, сега в момента осъществяваме втората. Програмата за 2015 година също е на разположение и вече е, може да бъде консултиран. Ето е, резултатите от работата ни. Книгата, разбира се. Имаме база данни е, с анализ на риска, имаме наръчник за корективни действия, имаме форум за бързи консултации и така нататък и така нататък. Също така правим партньорски проверки, при които колегите се учат един от друг. Давам като пример вървите и връзките за дрехи и обувки. Проведохме съвместна акция за тях през 2009 година. Проверихме в магазините над 16 000 дрехи като при 13,4% от тях не бяха спазени изискванията за безопасност. През 2009 година в тази връзка са издадени над 500 нотификации в системата RAPEX. Направихме контролен списък за митниците и за надзорните органи на държавите членки и също така изпратихме информация на стандартизационната организация СЕН. Две, четири години по-късно, през 2013, проверихме около 11 000 дрехи, само в 7,2% от случаите изискванията не бяха спазени и най-важното не установихме наличието на сериозни рискове, което означава, че това, което сме правили през 2009 е дало някакъв резултат. извършихме проверка на уредите за откриване наличието на въглероден окис. Сега искам да ви предупредя нещо. Процентите в докладите на ProSafe никога не са картина на пазара, а те обрисуват картината на това, което ние сме правили. Например, при фойерверките направихме 138 пробовземания и извършихме лабораторни проверки на изетите проби. Като на основата на броя на взетите проби, формираме процента си. Нас не ни интересува статистическата картина на пазара. Фокусът на нашето внимание е насочен към рисковете, които проистичат от неспазване на изискванията за безопасност при продуктите. Тоест, картината, която ние даваме винаги за конкретен продукт или категория продукти и е свързана с тяхната безопасност. Играчки. Ние тук не само проверяваме какво става на пазара, но някой път и изпробваме нова технология, за да преценим нейната безопасност и полезност. Ето, тук виждате на снимката ръчни устройства за проверка на съдържанието на олово или кадми. Това е изключително полезен уред, особено когато го използват служителите е, по границата. Естествено, необходимо е да направите е, насоки и наръчник за това, кой може да използва и как да се използва този уред. Това е нещо, което ние сме направили. Повечето държави членки използват нашите наръчници. Е, стоки за полагане на грижи за деца. 51 проби сме взели като 12 от тях са разкрили сериозни рискове, всички от тях са били изтеглени от пазара или събрани от потребителите. Същото може да се каже за бебешките корица – където също имаше доста високи рискове. От 43 взети проби, 8 показаха е, висока степен на опасност. Това е, разбира се, резултат за конкретната група, която ви съобщава – бебешки и корица. Какво сме научили от е, проведените до сега съвместни акции – Поначало в една съвместна акция не е необходимо да участват повече от 10 до 12 участници. Тази бройка е оптимална, но някой път се налага и по-широко участие, за да могат да се разпределят задачите. Както ви казах, извършваме колективно пробовземане, и съвместно провеждаме тестовете. Също така е, даваме е, обратна информация на стандартизационните органи, е, когато установим, че стандартите не са актуални или следва да бъдат изправени поради наличието на опасност за потребителите. И също така предписваме корективни действия, като така можем да внесем промяна на определен сегмент на пазара. Предимството е, че няма нужда да участва цяла Европа в нашата акция, за да можем да постигнем промяна на целия европейски пазар. Сега като цяло рамковата концепция на нашата дейност се оказа ефикасна. Необходимо е обаче да се управлява добре информацията, за да може всеки да получи данни за това какво се прави в една съвместна акция и какви са резултатите от нея. Често използваме телеконференции, за да спестим средства и време в сравнение с срещите лично. И освен това даваме междинен отзив, междинна обратна информация на надзорните органи на държавите членки – В началото те по-бавно реагираха на това, което ние им подавахме като информация, но се научиха в последствие и сега реагират по-бързо. Една много характерна полука бе това, че обмената на опит дава резултат. Може да се каже, че компетентните органи на държавите членки взаимно се учат един от друг. Не е нормално да се очаква всички те да имат еднакво ниво на опитност или познание. Но а, общо взето, а, наистина всички се учат един от друг и така нивото взаимно се повишава. Освен това, друга неочаквана пулка от дейността ни бе, че след наши съвместни акции Органите на държавите членки ни съобщават, че економическите субекти започват да се отнасят към тях по-сериозно. Особено в по-малките страни, когато надзорният орган участва в една съвместна акция, която е общо европейска, това много добре се отразява на отношението към този орган от страна на економическите оператори нашата концепция е приложима ли е към други области? Безусловният отговор е да, но при някои условия. Първо, трябва да има воля за сътрудничество. Второ, необходимо е да съществуват ясни критерии и стандарти. Необходимо е да се ползвате от опитни координатори и ръководители на дейността. Не е лесно винаги да намерите такива хора. Трябва да разполагате с достатъчно бюджетни средства е, за тестове, за проверки. В противен случай е, работата ще е трудна за всички. И естествено, необходимо е да съществува инфраструктурата, изискуема за провеждане на дейността. Резултатът от е, цялата ни дейност е, може да бъде обобщен така. Неодавна ProSafe получи безвъзмезна помощ от от Европейската комисия по програмата Хоризонт 2020. Също така очакваме безвъзмезна помощ е, за продуктите с професионално предназначение от Генерална дирекция растеж. Тук става дума за машинно оборудване. Пуснали сме и още едно предложение по Хоризонт 2020 за проучване на автомобилните гуми. Планираме, ако получим средства, да започнем тази акция следващата година, а преди 9 е, е, септември 2015 ще предложим на Шафея е, проект за потребителски продукти. Сега, накрая обещах да се спра на въпроса какво би могло да стане ако нямаше пречки в някой, в нашата дейност, ето част от пречките, които до някъде ни изпъват. Нямаме достатъчно персонал. Също така за тестване нямаме винаги достатъчно бюджет. В някои държави членки такъв въобще не съществува. Това е до някъде и обяснение на популярността на нашите съвместни акции. Ние безплатно предлагаме пробовземане и тестване за държавите членки, които участват в акцията. Друга пречка са разликите в правните системи на държавите членки, както и разликите в културата на контрол или традицията на упражняване на контрол и търсене на отговорност. Това е нещо, което трябва да се промени в бъдеще. Някои държави членки са склонни да мислят, че участието в съвместните акции означава допълнителна работа, но аз не съм съгласен с това. Бих казал, че за органите, които се занимават с надзор на пазара, това е част от ежедневната им работа и част от сътрудничеството, което се изисква от тях ежедневно. Ако сте в един европейски пазар, трябва да сътрудничите с другите държави членки ежедневно. Е, виждаме, че сега, когато каним органите за участие в съвместни а, е, акции, е, те отговарят, че работят по един или друг въпрос, за който сме мислили и ние. Дублиране от подобен характер може да се избегне, ако извършваме колективно планиране на многогодишна основа. Това е наша задача от 2011 година, но все още не сме успели да я осъществим. В този списък не съм включил съвместното упражняване на контрол и търсене на отговорност или съвместни акции за изтегляне от пазара. Може би този момент е все още далеч, но съм сигурен, че един ден и той ще настъпи. Благодаря ви безкрайно за тази възможност да се изкажа пред вас. Благодаря за вниманието ви. Сега очаквам въпросите ви. Thank you. Thank you Благодаря. Благодаря и за вашата работа и за това, че ни дадохте е, тази статистическа информация. Част от нея е плашеща. Е много полезно да научим, че вие работите включително е, за изтегляне на продуктите от пазара. Госпожа Шалдемозе. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря много за чудесната презентация. Благодаря за тази толкова важна дейност, която извършвате, Тя помага за увеличаване на безопасността на вътрешния пазар. Аз имам два въпроса. Смятате ли, че има достатъчна връзка между вашите констатации и нашата работа като политици, когато се натъквате на небезопасни предуси на вътрешния пазар? Вие представихте някои пречки и предизвикателства. Смятате ли, че ако има нов пакет за наблюдение на пазара и безопасност на пазара, ще успеем ли да премахнем някои от пречките, които идентифицирахте? Бих искала да чуя вашето мнение. Още един път благодаря за работата, която вършите. Благодаря. Връзката с взимащите решения. Всичките ни резултати са им изпратени под формата на доклади. Те са на вебсайта, служители от комисията, участват на наши заседания. И заедно с това Ние се питаме дали би било възможно да засилим въздействието на това, което вършим. Едно наблюдение само. Натъкваме се на нарушение в дадена държава членка при производство на даден продукт. Не е ясно какво се случва в тази държава членка и затова ние обмисляме механизми да включим такова съображение в нашите доклади, но това е в противоречие с етапа на изпълнение. Не е много ясно какво трябва да направим, но мислим. Предложихме на нашите събенефициенти да пред да разработим допълнителни хоризонтални дейности под наименованието Impact Improvement или подобряване на въздействието. Тук ще се обхващат всички въпроси като този, не само как да се разпространяват резултатите, но и да има обратна връзка. А също така и за целите на вътрешната комуникация. Сигурно ви разбирате, че връзката с 39 различни органи в цяла Европа не е толкова лесна. Всички те имат различна история, култура, отпуски, вакансии. Ние трябва да се стремим към по-добър диалог и вътре, и във вътрешния външен план за пакета за наблюдение на пазара. Аз нарочно казах, че ние виждаме някои предизвикателства, виждаме ги от повече от 5 години. Ако такъв един пакет бъде прият, той може да помогне на държавите членки. Няма да реши обаче всички проблеми, тъй като няма да преодолее различията в правните системи нито пък различията в културата на наблюдение на пазара, традициите за изпълнение и така нататък и правомощията на инспекторите. Тези различия са огромни. Е, нашата позиция е ясна, ние ви я представихме, но промяната не е наша работа. Е, желая ви успех! Благодаря за изложението. Преди да преминем към следващата точка, искам да благодаря на Андерс. Той напуска секретарията той се връща у дома. Е, вие ще продължите да работите по законодателството от другата страна. Е, вие много ни помагахте при приемането на новата законодателна рамка. Таня тук ли е? Добре дошла. Гая Нилсън Вчера се запознах с Таня, тя ще поеме от Андерс. Много е хубаво, че имаме още един експерт по стандартизация и ролята му за осигуряване на безопасност. Благодаря на господин Олиз за работата му през последното десетилетие. Стигаме до следващата точка в дневния ред. Um, а това е доклад по собствена инициатива на господин Андреа Шваб относно ЕИО Швейцария, пречки пред първното прилагане на вътрешния пазар. Ще разгледаме компромисните изменения. Заповядайте, господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви напомня, че вече проведахме неколкократни разисквания с колегите по измененията и сега днес ще ви представя докъде са стигнали нещата преди гласуването утре. проведахме заседание с докладчите в Сянка и формулирахме четири компромисни изменения, отнасящи се до част втора Швейцария. С групата Екара ние помисни се обсъдихме дали би било разумно да предложим компромиси, но в крайна сметка взехме решение да не го правим, така че имаше нужда от координация по няколко въпроса. Има технически коментар по изменение номер 2. Няколко думи ще бъдат заличени, така че към в края ще се казва призовава Европейската комисия да работи с Швейцария държавите членки, за да бъде намерено удовлетворително решение, което да зачита разпоредбите на споразумението и спазва върховенството на закона точка, но това е единствената промяна и не е нова разпоредба, нито пък се изменя смисълът. Всички останали изменения, които не са обхванати от компромисите, ще трябва да бъдат гласувани отделно. Някои от тях нямат моето съгласие. Позоваването на европейския вътрешния пазар трябва да се заличи и трябва да кажем, че това е основният момент, основната точка на доклада тук Обсъдихме този въпрос с някои депутати, но аз мисля, че утре ще има сериозно мнозинство. Интегрирахме съображенията на комисията по заетост. Френските колеги свършиха чудесна работа, искаме устно изменение – което да отрази становището на АФЕТ. И накрая искам да благодаря на всички за конструктивното сътрудничество. Благодаря на госпожа Грапини от групата на Сирийста и демократите. Като докладчик в сянка надявам се, че ще има широко политическо мнозинство и преди е, изборите в е, Швейцария и решените в ЕФТА да има ясно становище на Европейския парламент. Ако разбира се, има нужда от допълнителни изменения, е, ще коментирам. Мария Грапини има думата. Благодаря, госпожо председател. В самото начало искам да кажа, че Андреас ни представи балансиран подход и всъщност е, за нас не остана много работа. Докладът е балансиран от гледна точка на парламентарната комисия и групата, която представлявам. Аз много държах на принципа на, върхове, на свободата на придвижване в взаимо, взаимоотношенията между Европейския съюз и държавите членки на Европейското економическо пространство. Поздравления, Андреас, за свършената работа и за начинът по който водихте преговорите. Докладът бъде подложен на гласуване. Нямам съмнение, че ще бъде прият с мнозинство. Както каза Андреас, ние ще имаме добра позиция спрямо Швейцария. Това ще бъде полезно за европейските граждани и свободата на придвижването. Благодаря, Андреас, още един път. Урика Требесис. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя коментар по сътрудничеството с Швейцария. Господин Шваб положи много усилия да включи моето изменение, така че там да не се говори за референдум и неговият резултат, но конфронтационното настроение към Швейцария е смекчено. Аз искам да зачитам резултата от референдума в Швейцария и не смятам, че Европейския съюз трябва да блокира резултатите от този референдум. Е, избирателите би трябвало да могат да гласуват по въпрос, който смятат, че ги засяга. В хода на преговорите швейцарците също ще трябва да направят компромиси, затова аз подкрепям компромис Едно, където се настоява за допълнителна готовност за отстъпки. Аз съм против е, второ и четвърти компромис, тъй като са свързани с съпротива срещу референдума. Трябва да огледам допълнително измененията на господин Шваб. Призовавам за подкрепа за изменение 51, бързо изпълнение на споразумението за електропроизводство това е много важно за Южна Германия. Очаквам гласуването утре. Докладче, който извършва множество функции. Изчаквам докладчика да приключи е, разговора си, за да чуе какво казва докладчите в сянка. Сега от името на либералите. Благодаря, госпожо председател, господин Шваб, драги колеги. Както вече казахме, това споразумение е добре функциониращ инструмент, който е полезен и за двете страни и спомага за създаването на работни места и насърчава растежа. Има обаче някои тревоги относно състоянието на споразумението и недостатъчното транспониране. Това застрашава функционирането на вътрешния пазар. Ето защо документът, докладът е много навременен. Беше удоволствие да работя по този доклад. Работи се експедитивно и плодотворно. Дискусиите бяха по същество, особено що се отнася до взаимоотношенията с Швейцария и необходимостта от спазване на правилата за свободно придвижване. Подкрепям и четирите компромиса. И накрая искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. Искам да благодаря и на останалите докладчици в Сянка и аз очаквам гласуването утре. Благодаря и искам само да потвърдя, както беше казано сутринта, Гласуването утре ще започне в 9 часа и 10 минути. ще бъде изпратен имейл. 9 часа и 10 минути. Това е по искането на секретарията. Андреас, искате ли да кажете още нещо или да преминем по-нататък? Искам само да кажа, че за мен беше много полезно да изслушам всички докладчици в Сянка и много се радвам от оценката им за нашата съвместна работа. Искам да кажа, че ние искаме да зачитаме напълно демократичните основни права в държавите членки, но те трябва да се съчетават с поетите ангажименти, подписаните споразумения. Не може да избираш само това, което ти харесва. Благодаря на всички колеги за тяхната подкрепа. И така, ще гласуваме докладът. Следващият, следващата точка в дневния ред е също така много важна. Ние ще продължим е, с представянето на информация за търговско-инвестиционното споразумение. Е, Комисията по вътрешен пазар се обръща към експерти за техния съвет. Първият ни експерт е доктор Галина Колева. Може ли да променим последователността? И така ще чуем госпожа Галина Колев, предизвикателствата и възможностите в областта на автомобилите. Галина е от Кьонския институт по економически изследвания и след това професор Жак Пелкман ще говори за предизвикателствата и възможностите в областта на машиностроенето. Галина е първият оратор. Благодаря за поканата да говоря по този толкова важен въпрос направихме проучване относно предизвикателствата и възможностите, които ще проистекат от ТПТИ в областта на моторните превозни средства. За около 15 минути искам да представя основните резултати, до които стигнахме. Автомобилната индустрия е изключително важна. Тя създава милиони работни места в цяла Европа, генерира много средства. Една четвърт от разходите за научна дейност са насочени към тази индустрия. Четири от 10 автомобила се произвеждат за целите на износа. Ако погледнем САЩ, ще видим, че САЩ е основният търговски партньор на европейската автомобилна индустрия и по отношение на вноса, и по отношение на износа. Когато говорим за европейската автомобилна индустрия, е, предполагам, че много от вас на първо място се сещат за германската автомобилна индустрия. Защото Германия е най-голямата автомобилна е, индустрия, има най-голямата автомобилна индустрия в Европа. Когато говорим обаче за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, ТПТИ, е, трябва да осъзнаем, че автомобилната индустрия е много важна и извън Германия. И това се вижда много ясно на този диапозитив. Ако погледнем броя на автомобилите, които се произвеждат на хиляда души от населението, ще видим, че автомобилната индустрия е точно толкова важна, даже по-важна в държави от Централна и Източна Европа, като например Чехия или Словакия. Твърде бързо превключвате между диапозитивите. искам да ви покажа колко е важна автомобилната индустрия за отделните държави. Ако погледнем търговските връзки между ЕС и САЩ, справо можем да твърдим, че повечето от европейските държави и Европейския съюз като цяло имат офанзивен интерес в търговските преговори. Имаме голям търговски излишък в търговията с САЩ и той се наблюдава в повечето европейски държави. Това се вижда много ясно на тази графика. Търговския излишък е на лице в много европейски държави. Това означава, че тези държави изнасят повече, отколкото внасят от САЩ и те се интересуват от либерализация на търговията в рамките на преговорите по ТПТИ. Преди да навляза в подробности за преговорите по ТПТИ и аспектите, които могат или трябва да залегнат в преговорите, трябва да кажа, че ТПТИ трябва да се разгледа в светлината на неодавна сключени други споразумения за свободна търговия, например споразумението с Южна Корея или Канада. Ще разгледам два много важни аспекта. Митническите тарифи за автомобилите, те са от лявата страна на диаграмата – и ще разгледаме и търговския баланс, търговския излишък в търговията с различни държави. Има някакъв проблем? Извинявам се. Европейския съюз има митнически тарифи за внос на автомобили, които са около 10% в сравнение с другите три държави САЩ, Канада и е, Южна Корея, където митническите тарифи са много високи. Тоест европейската индустрия е по-защитена в сравнение с други видове промишленост. Е, и с индустрията в други държави. Има обаче и други е, бариери, така наречените нетарифни бариери, регулация, свързана с продуктовата безопасност е, и е, всички те естествено са субективни. Ето защо аз реших да заложа и да покажа основно митническите тарифи. Митническите тарифи на тях се пада Три четвърти от износа. Три четвърти от износа от Европа са леки автомобили. Митата в Европа са много тези в САЩ. Европейската комисия може да използва тази разлика в тарифите като размен на монета в преговорите, за да получи други облегчения с тарифен характер. Може САЩ да стане по може да сътрудничи по-охотно по отношение на международните стандарти, например. Като погледнем втората част на графиката, дясната и страна, ще видим, че в Европейския съюз има много голям търговски излишък по отношение на САЩ. Справо можем да кажем, че позицията на Европейския съюз в търговските разговори с САЩ много прилича на тази в преговорите с Канада. Ние имаме различни митнически тарифи, нашите тарифи са по-високи и имаме и търговски излишък в баланса с тази страна. По отношение на Южна Корея, вноса е много по-голям. И тук имаме повече дефанзивен интерес, защото трябва да защитим европейската индустрия от корейските производители. И тази защита, този протекционизъм се вижда много по-ясно, отколкото в сравнение с САЩ и Канада. Тоест преговорите е, с САЩ, е, наречени ТПТ, могат да се оприличат на тези с Канада. Има обаче една разлика. Ние разговаряме с много голям търговски партньор. Освен това, когато вземаме предвид някои от параграфите в споразумението с Канада, трябва да, да, да внимаваме дали можем да ги прехвърлим мота мок към а, случая с САЩ. Канадската индустрия, между другото, е много тясно свързана с американската индустрия и това беше ясно подчертано от канадските преговарящи. Правилата, които се създадоха в хода на преговорите с Канада, бяха нещо като изключение. когато споразумението влезе в сила, ще е възможно да се внасят автомобили от Канада, които ще се облагат само с 20% канадско ДДС. Това ще е възможно, защото канадската индустрия е много тясно свързана с американската. По отношение на САЩ обаче, това няма как да се случи. Но имаме офанзивни интереси и те много приличат на тези, които имаме с Канада. Ако погледнем приложното поле обхвата на търговската либерализация има три блока от евентуални мерки, които могат да се предприемат в рамките на ТПТИ. Най-отгоре на пирамидата виждате елиминирането на митническите тарифи. Това е онзи аспект в преговорите, който най-вероятно ще се постигне. Целта е тази, която най-вероятно ще бъде осъществена. Тук не се прави оценка на продуктовата безопасност, безопасността за околната среда и така нататък. Значи премахването на митническите тарифи е върха на айсберга. Премахването на митническите тарифи за износ и внос на автомобили между ЕСА и САЩ трябва да се използва като разменна монета в а, преговорите, когато става дума за втория етап, а именно премахването на нетарифните бариери. Различните а, регулации, свързани с безопасността, околната среда и така нататък. Ще ви покажа някои моменти тук на, на следващия диапозитив. И вече фундамента, основата на едно добро функциониращо споразумение а, за бъдеще, а, тук би трябвало да се включва регулаторното сътрудничество. Това не е процес, който ще е еднократен, а процес, който тече във времето и продължава и ще продължи много по-дълго след приключването на преговорите. Нетарифните бариери в трансатлантическата търговия могат да бъдат описани като стандарти и продуктова регулация. Ако погледнем разпоредбите свързани с безопасността, има много големи разлики между САЩ и Европа. Тук става дума не само за стандартите за конкретни части на автомобилите, но и процеса на сертификация. Процеса на сертифициране в САЩ е процес на самосертифициране, т.е. производителя трябва да сертифицира пред дистрибутора, безопасността на произведения автомобил. В Европейския съюз имаме правителствено одобрение, т.е. когато се появи нов модел на определен автомобил, то правителството трябва да одобри този модел и след това производителя издава сертификат за съответствие, според който всички други произведени автомобили са същите и отговарят на едни и същи стандарти за безопасност. Това е една съществена разлика. И тя е много важна и трябва да се вземе пред в хода на преговорите по ТПТИ. Важно е в хода на преговорите да не се забравя за тази разлика, защото иначе може да се заложи на карта принципа на предпазливост в Европейския съюз. Има различни стандарти относно безопасността на различните части на автомобилите или МПС. Ако искаме да постигнем хармонизация и да стигнем до либерализация на търговията, трябва да разгледаме не само броя или цифрите на каква височина трябва да са в светлините на автомобила и така нататък. Трябва да разгледаме цял комплекс от стандарти, свързани с видимостта, комфорта и така нататък. Освен това, трябва да видим дали произведените в Америка превозни средства могат да имат същото ниво на безопасност, както произведените в Европа. Трябва да се гледат резултатите, а не отделните параметри. Това имам предвид. Ако погледнем Втората част на стандартите и е, регулацията, стандартите за екологизация и е, ефикасност по отношение на използването на гориво, стандартите са приемани от правителството и в САЩ и в Европа, но има различни референтни стойности, например за емисиите на въглероден двуокис, Ако обърнем поглед към бъдещето, ще видим, че тези различни референтни стойности трябва да намерят някаква пресечна точка. Тук също трябва да се стигне до либерализация. Има различни тестови цикли за емисиите, скоростта, например, периода на загряване – е различен в различните МПС. Това е въпрос, който трябва да се разгледа в историческа светлина и естествено може да бъде обект на преговори. Какво можем да научим от тези разлики в стандартите? САЩ са един важен търговски партньор за европейската автомобилна индустрия и има много голяма възможност за търговска либерализация. Знаем, че леките автомобили са точно толкова безопасни в САЩ, колкото и в ЕС. Но за да гарантираме на 100%, че това е така, отделните характеристики на леките автомобили трябва да се тестват и от другата страна на океана. Европейските автомобили трябва да се тестват по пътищата на САЩ и обратното. Произведените в САЩ автомобили трябва да се тестват в Европейския съюз, за да се гарантира, че ще се стигне до един и същи резултат и е, няма да се постави на карта безопасността на пътниците тъй като в крайна сметка целта е да има взаимно признаване на разпоредбите за безопасност. Това е изключително сложна задача, това гарантиране на равнопоставеността и тази задача не може да се реши само за няколко месеца. Вече има напредък, университета на Мичиган в САЩ и е, университета Чалмърс в Гьотеборг в Швеция работят по този въпрос. Аз разговарях с представители на тези университети през февруари и те е, ми казаха, че не очакват е, резултати преди месец март. Сега вече е август и още няма резултати. Това не би трябвало да ни изненадва. Тук имаме възможността наистина да либерализираме търговията с леки автомобили. Нещо, което ще е от полза в бъдеще. Не трябва да се е, поставя на карта принципа на предпазливостта. Мисля, че е възможно да се приложи идеята на Европейската комисия да се тестват американски автомобили с а, използването на американски стандарти, но от европейски правителства. Т.е. да се използва а, европейската система на, на тестване. Целта е в крайна сметка да се е, гарантира е, една и съща безопасност. Какви са различните подходи за постигане на търговска либерализация? Може ли да върнете предходния слайд? just, just the last slide, exactly. And um, then we have uh, three possible... И така, имаме три възможни подхода. Хармонизация на стандартите. Естествено, би следвало да се запитаме защо стандартите са различни. Стандартите може да са различни поради историческото развитие, Имало е две различни регулаторни системи, които са се развили с течение на времето. Стандартите може да са различни обаче поради различни предпочитания на потребителите в САЩ и в Европа. И ако това е така, предпочитанията на потребителите трябва да бъдат взети предвид. Освен това, възможно е различните стандарти да отразяват конкретните географски характеристики, климата. Тези разлики не трябва да се пренебрегват. Хармонизация трябва да се търси само тогава, когато стандартите са различни просто поради предисторията на регулаторните системи. На следващо място приемане и доразвиване на международните стандарти. Това е най-добрият начин да се действа. Трябва да се използва този подход за постигане на по-голяма либерализация на търговията. Отново казвам, много по-високи са стандартите в САЩ. Добре е САЩ съответно да, да сътрудничи за развиването на международни стандарти. И на трето място зимното признаване на стандартите. Това е един начин да се елиминират нетарифните бариери. Това може да се постигне само ако експертите успеят да докажат, че резултата от различните тестове ще е един и същ и различните тестове и методи на регулация водят до една и съща безопасност. Автомобилната индустрия е индустрия, в която има много голяма възможност за търговска либерализация и тази възможност трябва да се използва. Когато пътуваме до САЩ, никой не се замисля, ако ще нема автомобил, дали автомобил е безопасен или не. Просто има два различни е, набора от стандарти, които е, се следват. Ето два автомобила, които на външен вид са еднакви или почти еднакви, но производителят трябва да следва различни стандарти и това струва много пари. Автомобилната индустрия има много голям потенциал за търговска либерализация и той трябва да се използва в хода на преговорите по ТПТИ. Благодаря на вас за вниманието и съм готова да разговарям по тази тема с вас. Да чуем ли презентацията на Жак и след това да преминем към въпросите. Мисля, че това е най-добрият начин да се действа, казва председателката. Okay. Жак, искаме да изслушаме твоята презентация за възможностите за инженерната сфера, но ако някой иска да се изкаже... Да, благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, членове на Европейския парламент, едно от приложенията към споразумението за трансатлантическо партньорство с Съединените щати. Все още не е подписано, разбира се, това споразумение, но едно от приложенията ще бъде за инженерството. Електроника, електрическо оборудване, както и металообработване. Така че в приложението ще попадне поне част от този гигантски бранш. Химическият сектор и автомобилстроенето са много големи, но инженерният сектор е много по-голям от тях, включително и като търговски дял. И там има много подсегменти. Ще ви запозная с някои статистически данни, за да видите значимостта на сектора. Това е една от причините за отделно приложение. Но има и друга причина. Ние сме световен лидер е, в търговията е, с този тип продукти. Така че споразумението с САЩ ще е един от начините да продължаваме да бъдем пълководци, така да се каже. Е, виждате графика на състоянието на търговията между Европейския съюз и Съединените щати в машиностроенето от 2000-та година на Сетне, като търговският излишък е даден долу с зелена линия. Е, този търговски излишък е, беше постигнат е, въпреки, че еврото бе на висока стойност и ниската стойност на долара и въпреки, че имаше много големи пречки в търговията. Въпреки, че се плуваше срещу две течения, въпреки това дълго време сме оставали много конкурентоспособни. Дълго време означава 13-14 години. Ето тук световния пазар. Със светло-синята линия е означен Европейският съюз. Китайците наваксват в общата стойност на търговията по електрич... с електрически и електронни стоки, но тук нямаме добавена стойност. Това е особена особеност, особено значим фактор като при нас добавената стойност играе голяма роля. В Европа тя може да е 500 евро, докато в Китай ще бъде между 5 и 50 евро. Затова е изключително важно тази е, графика да се разглежда на плоскостта на добавената стойност. Ще ви дам един пример. Ако говорим за електрически стоки, в електронните стоки Китай е по-силен от Европа, но при електрическите е, машини и уреди е, тук Европа е водеща. Това е посочено и на графиката, която виждате в момента. Съединените е, щати е, ни следват на определено разстояние, като Китай дори не е попаднал в графиката. За това е важно да е, следим нашата добавена стойност. Именно това е нашата технология и услугите, свързани с тези машини. Те също трябва да се следят. Ние имаме над 84 000 различни вида машини. Те се правят а, а, често по поръчка. А, ако използвате някакъв а, електрически уред, за да направите дребна поправка в дома си, той е стандартизиран е, уред. Обаче, ако се прави голяма машина за предприятие, е, тя не се прави в 5000 е, бройки, а в 20-30 бройки и обслужването е от ключово значение. Когато говорим за техническите е, бариери в е, търговията, трябва да се знае, че ние продаваме огромен брой машини, но всеки вид машина в малки количества. Е, така че нашата добавена стойност е, се простира върху много малък брой продукти. Затова добавената стойност е толкова важна в инженерния бранш. Ето споразумението с САЩ. Е, говорих е, пред вашата комисия преди няколко седмици е, за техническите бариери в търговията, принципно, и показах тази графика отново. Виждате къде е инженерният бранш, машиностроенето. Виждате, че той има връзка с всички сфери на споразумението. Приложението за машиностроенето ще е, бъде важно по е, две причини. Размера на бранша и е, цената на техническите пречки в търговията с тези продукти, въпреки че все още сме конкурентоспособни. Нали, необходимо е да се търсят най-привлекателните пазари. Разбира се, такъв е и този на САЩ. Нашите офанзивни интересни, интереси са свързани с три елемента – общите и специфичните технически пречки в търговията. Нашите предприятия в машиностроенето не са огромни като в автомобилостроенето. В Германия, Франция, Великобритания и Италия, да не забравяме, е, в машиностроенето работят малки и средни предприятия. Много от тях специализирани по конкретни видове машини. Е, затова им е трудно да преодолеят тези извънредно комплексни технически пречки в търговията с САЩ. Важно е да преодолеем пречките заради тях. Така ще станем по- конкурентоспособни, по-силни, това ще увеличи и добавената ни стойност в глобален мащаб. Втората причина е същата както преди 4 седмици. Съединените е, щати е, не спазват е, стандартите на Международната комисия по електротехника и на Международната стандартизационна организация. Те работят по собствени стандарти. И третият фактор е, че има наистина сериозен интерес към това да се внасят в Съединените щати малък брой специализирани, произведени по поръчка машини. Дефанзивният интерес на Европейския съюз е свързан с взаимното признаване, но ще бъде много проблемно, ако такова взаимно признаване се допусне за стандартите. Това не го препоръчвам и ще се спра на него специално. Е, значи, е, ако в, си представите е, филмовата индустрия или е, музикалната индустрия, там е, слуховете са по-важни от фактите. Е, тук е, слуховете във връзка с поразумението са, че щатите ще се опитат да постигнат взаимно признаване на стандартите. Не трябва да се даваме без бой. Сега Галина Колев току-що говори за нетарифните пречки. Виждате ги, те са в горната лява котийка на тази схема. По отношение на премахването на митата, в споразумението трябва да има отделна глава, като се предвижда диалог между регулативните органи. Трябва да имаме категорична глава за премахване на тези пречки и това споразумение ще е живо споразумение като то ще се развива чрез сътрудничеството на, ко... на регулативните органи. Е, значи, е, позицията на Европейския съюз е правилно насочена и се ползва с подкрепата на Европейската асоциация на машиностроителите. Е, тук на тази графика съм очертал доста грубо какви биха били печалбите на предприятията, машиностроителните предприятия, ако не трябва да плащат мита. Оргалим, тази асоциация на европейските машинопроизводители, е, е направила изчисленията си. Те ще бъдат минимум е, милиард и половина евро печалби за Европейския съюз, около 1 милиард долара за Съединените щати. Даже ако се реализират в пълен мащаб прогнозите, може да се стигне до спестяване от порядъка на 2 до 3 милиарда евро. Сега, техническите пречки в а, търговията какви са? Техническите регулативни изисквания. В а, инженерната сфера това са преди всичко изискванията за безопасност и здравословни условия на труд на работното място. Е, в е, Съединените щати тук почти няма регулиране, с изключение на проблематиката на отговорността. В резултат на това е, Съединените щати си избират стандарт, който да прилагат и той много рядко е европейския стандарт. Обикновено това е американски стандарт, различен от този на Международната електротехническа комисия или и стандарта ИСО. Е, даже е, в сферата на машиностроенето говорим за около 1500 стандарти. По всички тях е, САЩ ще се различават. Е, в Съединените щати е, е, има работа по стандартизацията, но тя далеч не е на това ниво, както в Европа. Дори да участват в международните организации, те в последствие се отклоняват от техните стандарти. Както каза Галина, дори да не са едни и същи стандартите, може да има еквивалентно равнище на защита на безопасността и изискванията към здравето. Но в Съединените щати тази еквивалентност се игнорира. И последицата е, че е необходимо машините за малки серии да се приспособяват чрез множество разходи. Второ, за техническите стандарти трябва да кажа нещо. За Европейския съюз е изключително полезно това, че съществуват единни стандарти в единния пазар. Това е, не е единствената, но е много сериозна причина за конкурентоспособността е, на Европейския съюз. В Европейския пазар много лесно се доставя. Ясно е какъв е стандартът и какви са изискванията. Можете да доставяте от Финландия в Испания и обратно без никакъв проблем. Системата на Европейския съюз е много тясно обвързана с тази на Международната електротехническа комисия и ИСО. Виждате, 72% е, от стандартите на Сенелек е, са идентични с тези на ИЕК, Международната комисия 31% от стандартите на СЕН са идентични с тези на ИСО. Е, с Съединените щати това въобще не е така. Те не се съобразяват с международните организации и там трябва да се борим за напредък по време на преговорите. Е, този разнобой между САЩ и международните организации има много причини. Има няколко много изтъкнати органа за стандартизация в Съединените щати и ЕЕЕ, АСТМ, АСМЕ, те е, установяват стандарти, които макар да не са такива като на ИСО, се използват в много страни по света. Тоест признават се от пазара от Тайланд до Южна Африка. Така че трябва е, да е, внимаваме. Това не са. Е, отношения и спорове за стандарти само между е, Съединените щати и Европейския съюз. Част от американските стандарти имат световна репутация е, на световния пазар. И затова, е, когато формулираме интересите си, трябва да внимаваме, защото на среща ни в много случаи ще противостоят дълбоко вкопани интереси далеч извън Съединените щати. Но, разбира се, начина по който действа САЩ много уврежда индустрията в Европа. Значи, американските стандартизационни органи не участват в разработването на нови стандарти на ИЕК и на ИСО, така както правим ние. Тук можете да прочетете във е, второто тиренце, че е, Два пъти е, сме се опитвали да накараме американците да приемат е, собствена декларация за съответствие от страна на производителите. Е, въпреки, че тя има големи предимства, американците я отхвърлят. Нали, американските производители използват този механизъм в цялата му пълнота на европейския пазар, но ние не можем да се ползваме от него в САЩ. Е, така се увеличава цени, цената тройно. Няма еднакви условия за оценка на съответствието. Използват се така наричаните национално признати лаборатории за тестване в САЩ и Основна от тези лаборатории е така наречената лаборатория UL, Underwriters Laboratories. Те имат монополно положение, с което силно злоупотребяват, което води до значително по-високи цени. Освен това, е, много щати имат е, собствени е, регулативни органи и изисквания, което означава още по-голямо ускъпяване. Какво могат да направят регулативните органи в Съединените щати? Виждате основното ми предложение, тук третото тире. Европейският съюз може е, да поиска е, в е, споразумението да бъде вписано изискване за процедура за еквивалентност, когато е показано, че европейският стандарт е еквивалентен на този в Съединените щати. Това може да доведе до ревизия на един циркуляр А119 на службата за управление и бюджет в президентството на Съединените щати. Стига, разбира се, европейските производители да могат да докажат, че техни... стандартите, по които са произвеждали, са еквивалентни на тези в Штатите, те да могат да пласират продукцията си на американския пазар. Миналия път, когато преди 4 седмици правих е, изложение, председателят попита, ще има ли споразумение за еквивалентност? Те все още не се използват тези споразумения в машиностроенето и комисията не го е предложила, но ето как би функционирало едно споразумение, ако имаше такова. Хармонизирането на стандартите е нещо, е, за което бих се застъпил, макар че то няма да бъде постигнато лесно. Това е буква А. Но от най-голямо значение е буква Б. Органите е, на САЩ би трябвало да разработват е, във възможно най-висока степен нови стандарти заедно с ИСО и с ИЕК. Това до сега не е правено. Това е един от пътищата, по които САЩ могат бавно да се доближат до нас. Няма нужда да говорим за стандартите в миналото. Новите стандарти трябва да се разработват заедно с, стандартизационните организации. По отношение на оценката на съответствието, в Съединените щати се извършва преглед. Европейския съюз трябва да има възможност да поиска, да се избира свободно коя от лабораториите да извърши оценката, от така наречените национално признати лаборатории, да няма дублиране на тестове на компоненти И освен това да не се допуска злопотребата с господстващо положение от страна на Underwriters Laboratories, този монополист при извършването на тестовете. Още по-добре би било, ако споразумението с САЩ бъде издигнато до нивото на споразумение за взаимно признаване под ръководството на отношенията между регулативните органи, като се използва за модел споразумението с Канада. Ето е, един реален проблем, не че другите са нереални, но ако е, слуховете са верни, е, това ще означава, че щатите ще се стремят към взаимно признаване на стандартите. Това е уловка. Звучи много сладко и примамливо, но не се хващайте. По този начин ще се снижи нивото на единния стандарт, въжащ в европейския единен пазар, но също така а, ние ще зависим от приемането на несигурни реформи в САЩ. Дори ако позволим на американските стандарти да влязат в нашата система по пътя на взаимното признаване, а не чрез букви А и Б, които аз препоръчвам на предишния диапозитив. Какво ще кажем, ако утре е, на вратата ни почукат китайците и кажат искаме да изнасяме продукти изработени по нашите стандарти на вашия пазар? Така че, ако изобщо допуснем е, взаимно признаване на е, стандартите, е, това трябва задължително да бъде е, подчинено на едни и същи изисквания за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Това трябва да е абсолютно условие. И второто условие е да има много силна воля от водещите стандартизационни органи на САЩ да работят с в сътрудничество с ИЕК и ИСО. Иначе никога няма да изравним стандартите. Ето оставащите амбиции, неща, които още не са получили своето решение. Мога да се спра на тях, ако прецените това за необходимо. Мисля, че най-чувствителният от тези въпроси е първият, а именно така наречените регулативни органи, които не са централизирани. За здраве, безопасност по отношение на машините, Съединените щати в САЩ т.е. щатите в САЩ имат своя собствена регулативна компетентност и много от щатите си приемат собствени изисквания, което дава една много разпръсната, разпокъсана мозайка. би трябвало, когато нали, да се работи за това, стандартите на Европейския съюз да бъдат признати на централно ниво и след това щатите, ако желаят да се съобразят с това признаване. Само, че такъв механизъм не съществува и всичко това много оскъпява и износа. Федералното правителство нищо не може да наложи. Е, има една голяма организация в Вашингтон, е, съвета на щатите. Е, те могат до някъде да дадат препоръки, обаче това не винаги дава резултат и също така може да се приложи така нареченият метод на предогаждане, само че това е изключително чувствителна тема в САЩ и не е лесно да се наложат стандарти по този начин. Значи, щатите на САЩ могат да бъдат различни, много сложни те не винаги съответстват на международните стандарти, а ние трябва да се стремим към това да се прилагат международните стандарти, не да се стремим към меж... взаимно признаване на стандарти, защото това ще попречи на единството на европейския стандарт. Това ли е посланието ви? Да, значи по този начин трябва да обясняваме тази материя на нашите избиратели. Трябва да се изразяваме ясно, защото нашите избиратели за задават глобални въпроси. Не зная вие колко въпроси получавате за това споразумение, аз получавам много. Само четирима искат да се изкажат Дита, Иван, Мария и Никола. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата експерти за това, че са тук да споделят резултатите от своето проучване. Много се радвам, че становището на нашата комисия съответства на резултатите от вашето проучване. Бихте ли коменти... Имам въпрос към автомобилостроенето. Там не съм съгласна, че когато говорим за този сектор, винаги е, си представяме Германия. Аз лично си представям и Чешката република. Не съм и съвсем съгласна с. Е, намерението да се сравнят тези преговори с всички преговори в миналото. Да, прав сте. Южна Корея но най-сериозният въпрос там беше автомобилостроенето, но нещата там стояха по различен начин. Сега за пръв път договарям едно много сложно споразумение в областта на автомобилостроенето. И това е споразумение, както казахте и вие, не само за днес, но и за в бъдещето. Ключът тук е, че ние искаме да постигнем резултат, от който да печелят всички. От една страна искаме да осигурим по-добри условия за европейски износ за САЩ, но и като потребител е, бих искала е, кадилак е, на разумна цена. Дискусията в областта на автомобилостроенето е свързан с регулаторното сближаване и сътрудничество – и тук мисля, че ние сме с оглед, на, с оглед на това, че имаме конкуренти пред себе си, ние трябва да имаме подкрепата на сектора. Сектора трябва да участва в преговорите и подхода трябва да бъде отдолу нагоре. Също така няма да повтарям подкрепата си за взаимното признаване. Автомобилостроенето се основава на техническо регулиране, а не на технически стандарти. Е, моят въпрос е, обаче е свързан с е, проучването в областта на машиностроенето. Как да направим така, че американците да приемат, че тези стандарти не са международни? Заедно с това, как да, поискам, как да направим така, че американците да приемат европейските стандарти. Те се основава е, на споразумение на стандарта е, ИСО на Международната електротехническа комисия. Има нужда от сътрудничество, за да подготвим общи трансатлантически стандарти, но това е въпрос на бъдещето. Как стоят нещата с настоящето? Разбирам, че взаимното признаване на стандартите на стандартите не е приемливо, тъй като стандартите от двете страни на Атлантика имат различни правни основания. Е, принципът на единен стандарт във всички държави членки, в противен случай може да бъде застрашен, тъй като не можем да използваме взаимното признаване за съществуващите стандарти, как да подходим към въпроса. Може би тук става дума за гъвкавост, но бих искал да чуя какво мислите ми, Иван. Благодаря, госп... благодаря госпожо председател, благодаря е, и на докладчиците. Обедена съм, че автомобилостроенето не е само една от най, един от най-важните един от най-важните сектори, но и един от най-бързо развиващите се. Е, трябва да обсъждаме това, когато говорим за ТТИП. Имам в въпрос е, във връзка с първото изложение и према... там се говори за премахване на нетарифните бариери можем да премахнем тези бариери почти веднага. Тоест можем да премахнем бързо тарифните бариери, но не тарифните е, са по-трудни. Какъв подход предлагате вие, за да се премахнат пречките максимално бързо? Имам предвид нетарифните бариери. Вие предложихте три подхода. Първо хармонизация на стандартите второ разработване на международни стандарти и третото е взаимно признаване. И също така разликата между първия и втория подход между хармонизацията на стандартите и разработване на международни стандарти. Аз смятам, че ако ЕС и САЩ постигнат споразумение за хармонизание на стандартите, ще има силен натиск е, за прилагането им като международни стандарти. Мария. Благодаря. И аз бих искала да ви благодаря за изложенията. Мисля, че така трябва да подхождаме, госпожо председател, в нашата комисия, да обсъждаме въпросите и да представим информацията на нашите избиратели и на производителите те се притесняват, може би, поради липса на информация. Говорим за два типа производство, автомобилния, автомобилстроенето. Е, Румъния има силно развит сектор и търговското салдо е, изглежда добре. Има обаче притеснение, че след подписване на споразумението с САЩ нещата ще се променят. Малките средни предприятия в различните сектори се притесняват именно от това. И Притесненията им са точно защото не знаят как ще се развият търговските взаимоотношения. Аз организирах обществен дебат в Румъния и поискаха тайно гласуване в залата, за да могат хората да изразят своите притеснения относно ТИТИП. Резултатите са следните. Те се притесняват не само от системата за частен арбитраж, аз очаквах това да бъде най-силното притеснение. Всъщност повечето хора се притесняват от новите стандарти. Е, тъй като не познават стандартите, се страхуват, че ще загубят пазарния си дял. Знам, че тук е, става дума за два различни типа е, продукти и аз говоря за втората, за втория тип продукти. Ние изнасяме много коли. По втората презентация казахте, че Може би трябва да, да отстъпим от процента на митата, за да укрепим преговорната си позиция. Как можете да... Можете ли да обясните как може да постигне това комисията в хода на преговорите? Като евродепутат, като европейски граждани, аз не знам кой ще преговаря, ме нужда от повече прозрачност. Това е втората констатация от обществения дебат. Прозрачността. Ние трябва да можем да предоставим на хората фактите и проучвания като тези, които ни бяха представени, са много полезни. Ние не искаме да взимаме страна, без да знаем за какво точно става дума. Казах това и е в пленарната зала. Имаме нужда от търговско споразумение с САЩ и да ни харесва и не глобализацията е факт и Европейския съюз не може да стои по периферията им. Стигам до следващия си въпрос. Чухме, че по въпроса за стандартите в САЩ няма единни стандарти. Чухме, че всеки щат има свой стандарт, така че в самите САЩ няма хармонизация. И въпросът е, ние ще постигнем споразумение с САЩ като цяло, а не с 2, 3, 4 или 50 щата. Когато Що се отнася до нашата позиция на преговорната маса, нашите възгледи е, с нашите становища трябва да се приемат като становища на ЕС. Много ще бъде трудно за един производител от е, страна като Румъния или от е, МСП да, мож, да се справи с този хаотичен подход. Така че, Вики, ние трябва да водим разисквания и за други типове стоки. Е, и слушахме за проблемите на химическата промишленост. Е, в Европейския съюз да продукт се е, сертифицира в държавен орган, което не е, не е така в САЩ. Различните стандарти водят до различни разходи. Различията в разходите могат да доведат до загуба на пазарен дял. Има няколко въпроса, които са в основата на дискусията. Един от тях е стандартите. И на това ще се спра и аз. Може би хармонизацията на стандартите и влиянието върху международните стандарти, което би било огромна добавена стойност на ТИТИП, както и други области, не само автомобилостроенето. Всъщност, Искам да повторя нещо, което каза Вики в началото. Трябва да изпратим ясно послание на гражданите, защото ако следите дебата за ТИТИБ в Европа, има много настроения срещу него. И това е така, защото има популисти, които раздухват страхове. Е, много повече в сравнение с други документи, които обслужваме. Има липса на информация, неразбиране и така нататък. Искам да призова всички експерти, както и господин Фелтман, който е един от най-опитните и най-информирани е, специалисти, да не използват всички тези съкръщения в е, една презентация. Няма как да ги представим на хората, с които разговаряме в нашите страни, в Чешката република, в Румъния. И съгласен съм с вас, госпожо Каранзова, че не можем да говорим само за една страна, когато говорим за автомобилостроение. Имаме нужда от едно много ясно послание и подкрепям това, което каза Вики в самото начало. Никола има думата. Съвсем накратко искам да благодаря на изказалите се и на професор Белкманс, който и днес ни представи много интересни тези. Очевидно е, че сме изправени пред различни стандарти. Хармонизацията би била трудна. Е, американските стандарти не са международни стандарти. Основният въпрос е да разберем дали различните стандарти имат различни нива на сигурност. Дали са, раз... дали са свързани с различно въздействие върху здравето и така нататък. Тоест, не е само, проблемът не е само наличието на различни стандарти, а различието между тези стандарти от гледна точка на здравето защото ние бихме могли да приемем различни стандарти, стига нивото на тези стандарти да е по-високо от това, което имаме ние. Е, или пък ако имаме съответните параметри, възоснова на които да направим е, измерване и сравнение. Барбара Бенвисут от комисията иска ли да каже няколко думи, преди да дам думата на експертите? Добър ден! Благодаря на госпожа Колев за интересната презентация. Е, искам да се спра на няколко елемента във връзка с нейното изложение. Подходът е, е, срещу нетарифните бариери. Те са особено сериозни в автомобилостроенето. По-нататък във връзка с последното изказване а нетарифните бариери не означава, че трябва да правим компромис в областта на опазването на околната среда и здравеопазването, също така и по отношение на нашата методология. Що се отнася до нетарифните бариери, вие споменахте три важни подхода. Хармонизация – и тук имаме предвид двустранна хармонизация с САЩ. Вече сме очертали три области, в които можем да проучим въпроса за хармонизацията. Двустранната хармонизация, както беше казано, би трябвало да бъде пътя към многостранната хармонизация, ако постигнем споразумение с САЩ Целта ни трябва да бъде създаването на международни глобални стандарти, приложими в цял свят. Ето защо ние работим за засилване на сътрудничеството в съответствие с поразумението от 1998 година. Хубавото е, че през юни в пленарната зала представихме съвместен доклад с САЩ и представихме конкретни идеи за това как да засилим многостранната хармонизация по регулиране на, в областта на автомобилостроенето. Що, що се отнася до бързите темпове и по бърз процес, да стигнем по-бързо до економическите ползи, трябва да, да видим каква е еквивалентността на стандартите трябва да има еквивалентност на стандартите в областта на здравеопазването. Внимание трябва да бъде насочено не към отделните стандарти, а в реал, при реалната експлоатация на автомобилите. Процесът е изключително труден и той ще отнеме време, но сега поне преминаваме от етапа на обсъждане на принципи и методология към етапа, на който очертаваме области, в които можем да работим заедно. Онова, което подчертахте в вашето изложение, съответства на нашия подход. С една оговорка. И имаме различни подходи към оценката на съответствието. Имаме типово одобрение в САЩ сертификация. Ние не възнамеряваме да хармонизираме тези подходи. Това би било твърде трудно. И в настоящия момент е, системата за типово одобрение в Европа е доказала своите качества, не я поставяме под съмнение, нито пък искаме да убедим САЩ да променят подхода си. Това, което ни интересува обаче е еквивалентност или хармонизация на процедурите за изпитване. И аз искам да кажа нещо и няколко много конкретни въпроса. Жак, моля те, опитай се е, от тук нататък в своите презентации да бъдеш максимално ясен за обикновения гражданин. Разбирам, че става дума за инженерни науки. Фактът, че американските стандарти не са международни, води до там, че ние не можем да изнасяме нашите отлични машини и уреди, например. Ако онова, което искаш да наблегнеш е, че това е област, в която можем да продаваме е, повече на САЩ, е, това трябва да се каже ясно. По отношение на автомобилите, ясно е, че това не е само въпрос свързан с Германия, защо в залата тогава няма нито един германец. Първият слайд е, демонстрира различните държави, които са засегнати тук. В страница 33 обаче казвате, че е, най-големите е, търговски е, ползи ще бъдат за Германия. Освен това, казвате, ако внос ако само 89% от митническите тарифи се елиминират, износа на Европейския съюз ще нарасне с 13%, а САЩ някъде около 2%. Чуде се дали няма някаква грешка тук. И по-нататък в вашия доклад също има, според мен, правописна грешка. Дали не можем да променим текста? Come back briefly to our experts. We've got about five minutes. Моля ви е, да говорите максимално бързо, тъй като имаме около 5 минути. So thank you very much for um, the questions. Госпожа Колев, благодаря за този разговор, за всички въпроси. Много се радвам, че uh, не разглеждаме автомобилната индустрия като немска индустрия. Това исках и да покажа аз. Знам, че унези от вас, които са от Чехия, знаят, че страната разполага с впечатляваща автомобилна индустрия. Това обаче не е така във всички държави в Европа. И всъщност аз исках да покажа колко е голяма важността на тази индустрия в различните държави. Сравнението с други споразумения за свободна търговия. Това е трудна задача. В нашия документ ние подчертаваме, че ТПТИ ще е търговско споразумение, което ще надхвърли в голяма степен онова, което присъства в други споразумения за свободна търговия. Много е важно да се подчертае важността за потребителите. Ползите за потребителите могат да бъдат изключително големи. Аз също смятам, че е добре да се кара Форд Мустанг в Европа, без да се правят кой знае какви промени по него. Подходите за постигане на либерализация на търговията. Аз вече говорих за тях. Представих трите подхода, но тези три подхода трябва да се разглеждат като взаимодопълващи се. Не може да се избере само един подход и да се заложи само на него. зависимост от стандарта има различни подходи. Разликата между първия и втория подход, хармонизация на стандартите и приемането на международни стандарти е следната. В първия случай ние можем да хармонизираме своите стандарти и да приемем американските стандарти. Това не е част от втория подход, приемането и доразвиването на международни стандарти. По-доброто решение е естествено едно многостранно решение – до развиването на американските стандарти. Радвам се, че това сега се случва и се радвам освен това, че комисията, САЩ и даже партньорите от Япония работят по този въпрос. Тези три подхода се допълват. Взаимното признаване подхода, според който можем да постигнем най-бързата търговска либерализация, стига да има доказателство, че съответното превозно средство отговаря на европейските или американските разпоредби и ще бъде достатъчно безопасно, независимо дали се кара по европейските пътища или по американските пътища. Мисля, че подхода който трябва да изберем взаимното признаване, стига да има доказателства за безопасността. Разбирам и за е, прозрачността. Проблем, който трябва да се реши и в Германия, не на последно място. На всяка една среща, която провеждаме, ние се опитваме да представяме повече информация за и опитваме се да стигнем до широката общественост, но това е изключително трудно. Приветстваме инициативата за прозрачност, която беше лансирана в началото на тази година и всички тези информационни документи, които са в интернет, са изключително полезни. Аз ги използвам много често в своите презентации, когато работя с студенти. Малко закъсняхме обаче, тъй като общественото мнение вече беше изградено. Аз приветствам тази инициатива и мисля, че всички ние трябва да работим по този въпрос, за да стигнем до търговско споразумение, което да се приема от хората и от политиците, естествено. Съгласна съм, че не би следвало да се жертват стандартите за безопасност. Това е най-важното, когато говорим за ТПТИ. във връзка с нещо, което може би не съм формулирала както трябва. Ние не предлагаме да има хармонизиран подход относно тестовете за съответствие. Процедурата на самосертифициране спрямо Европейската система на държавно одобрение. Хармонизация тук няма как да се постигне. По-скоро аз имах предвид да използваме системата на държавно одобрение. Председателката прекъсва колегите започнаха да си тръгват. Е, Чудя се дали не може да сте малко по-кратка. И последния. Председателката всъщност може би аз е, не разбирам правилно английски. Господин Пелкманс, благодаря. След е, последната презентация аз промених слайдовете, само че никой вече не ги чете. Проблема е, че тази област е осеяна с съкръщения. Става дума за страшно много неща. Ако започнем да намаляваме тези съкръщения, ще видим, че разходите може би ще бъдат по-високи, отколкото ползите. Ще ви дам един пример. Депутатите отиват в собствената си страна и казват, трябва да имаме световни стандарти. Когато кажеш това, създаваш голям проблем. Световен стандарт, какво е това за нас? IEC и ISO е е в Женева. Ако вземем обаче ESTM, е, един от най-големите американски органи, те казват, че техните стандарти са световни, защото се приемат и използват в други 20 държави. И могат да ви представят още 20 вериги на стоеността, където тези стандарти се използват. Как можем да кажем тогава, че това не е световен стандарт? Вече 50, 60, 70 години тези стандарти се използват и са топ стандарти. И това е нашия проблем. САЩ се придържа до известна степен към и, IEC и е, ISO e e стандартите, но не, не в толкова голяма степен или нали, колкото не се иска. А американските стандарти имат много голяма репутация не само извън споразумението, което се определя като нафта, но и в целия свят и понякога в Европа. Е, хиляди компании използват тези стандарти. Госпожо председател, ако говорите с е, представители на Siemens, ще видите, че в тази компания има хора, които специализират е, по европейските стандарти, свързани с ISO. Има обаче инженери в е, Siemens, които използват ASTM стандарти за азиатските пазари. За в бъдеще тук би трябвало да привлечем американците към каузата. Е, би трябвало да се направи нещо, но не е лесно да се реши този проблем. Как можем да накараме американците да приемат тези стандарти? Може би в бъдеще това ще стане. Е, на моя слайд има два механизма, които съществуват в продължение на години, но американците не ги използват. И вие питате защо това е така. Ами аз давам, давам няколко отговора. Американците малко лицемерничат. Не ми се иска тук навлизам в други подробности. Италианският депутат, забравих вашето име, казахте, ами да, естествено, че трябва да се основаваме на спазването на екологичните стандарти и стандартите за безопасност. Ами естествено, че е, това е така. Е, представителката на комисията, така че това въжи и за автомобилите. Целите никога не се поставят под въпрос. Италианските стандарти са добри, но ако са различни, те водят до разходи. Това е проблем. И понякога е много трудно той да се реши. Целите винаги трябва да се изпълняват, условията трябва да се спазват. Целта може и да е една и също, но това не означава, че различните стандарти не могат да създадат проблеми. Така ще приключи със своите отговори. Трябва да кажа, че всички аспекти са от значение тук. Тук става дума и за регулация, и за стандарт, и за оценка на съответствието. Толкова от моя страна. Благодаря на гостите. Мисля, че можем да приключим тази работа си тази сутрин. Ще продължим работа в 3 часа. Благодаря и приятен обяд.